Bien. Mes chers collègues. Скъпи колеги, предлагам ви да вземете местата си. Благодаря ви за присъствието днес в тази доста впечатляваща зала. Благодаря ви, че ще вземете участие в заседанието ни днес след обед. Преди да започнем работа на първото ми задание след вакансията, бих искала да пожелая на всички ви на много щастлива и успешна 2018 година, успешна и щастлива в личен план, много щастие на вас и семействата ви, но също така една много успешна година в всички, всички въпроси, свързани с дейността на нашата специална комисия за борба с тероризма. Още веднъж ви благодаря за това, че сте днес тук и ви предлагам да започнем с дневния ред. Както обикновено първа точка от дневния ред е, приема, е приемането на дневния ред. Има ли възражения? Не. В такъв случай приемаме дневния ред. Продължаваме с точка 2. Съобщение на председателката. Нямам всъщност какво да ви съобщя от последното ни заседание, което се проведе непосредствено преди коледната вакансия. И така, без повече забавяне, стигаме до точка трета, която всъщност е обмен на мнение с господин Майкъл Офлеарти, е директор на Агенцията на Европейския съюз за основните права. Скъпи колеги, за нас е чест, че днес след нас е господин Офларти, директорът на агенцията на Европейския основните права, който дойде специално от Виена, с, с, като по пътя, по пътя му минали през Австралия, доколкото разбрах, той откликна на поканата ни да взема участие на заданието на нашата комисия, за което сме му много благодарни. Както ви вероятно си спомните, скъпи колеги, от самото начало на изготвянето на мандата на нашата специална комисия, а и много бързо, след като започна работата на комисията ни по същество, много бързо се съгласихме за това колко важно е да се вземат предвид основните и човешки права в всеки един аспект на нашата работа. Измерението правата на човека трябва да бъдат включени в всички въпроси, които обсъждаме тук в нашата комисия. И разбира се, както всички знаете, Агенцията основните права винаги е подчертавала колко е важен този подход, основаващ се на правата при а, справянето с предизвикателствата, свързани с сигурността. Подчертавало е също така и измеренията, свързани с а, радикализацията, защитата на жертвите на тероризма и всички останали мерки, които биха могли да бъдат взети, които евентуално ще бъдат взети или които вече са взети в рамките на обменът на информация между различните агенти на Европейския съюз. Агенцията се занимава систематично всички тези въпроси. Агенцията работи също така и за защита на правата на човека в рамките на, съвмест... на противната съвместимост между отделните служби, на... отговарящи за опазването на външните граници. Също така не, агенцията взима под сериозно внимание и всички аспекти свързани с, с защитата на е, личният живот, благословеността на личният живот. И мога само да припомня, че през юли 2017 година агенцията публикува един отличен е, документ, посветен на този въпрос. и ще помоля секретарията да включи този документ в е, протокола от днешното ни заседание. И така, господин Офлоерти, ако сте съгласен, ви предлагам да ни представите основните аспекти, свързани с основните права в рамките на борбата с тероризма, която е основната тема на работа на нашата специална комисия. Давам ви думата за 10, максимум 15 минути. И тъй като вие приехте принципа, който ви предложихме, след встъпителното ви думи ще ви пристъпим към принципът на въпроси и отговори. Ще помоля колегите да се придържат стрикно към времето отделено им за задаване на въпроси, именно една минута за въпрос, за да може господин директора да ви отговори в рамките на една минута. Също, може би ще му дам на него малко повече време, но целта е като цяло да имаме един оживен, едновременно с това много прецизен дебат по всеки един от въпроса, зададени от колегите. Благодаря ви, че приехте този принцип. Благодаря ви, господин генерален директор. Давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател уважаеми членове на Европейския парламент. Позволите ми най-напред да ви благодаря за поканата, която отправихте към Агенцията за основните права да се изкаже пред вашата комисия днес. Бих искал да ви поздравя за работата в рамките на специалната комисия за борба с тероризма сигурността на Европа е от съществено значение за осигуряването на човешките права. Терористичните атентати представляват заплаха за основните човешки права и в частност за гарантирането на правото на живота. Правото на живота е в основата на всички останали права. И това още по-вярно днес, от, три години след ужасяващите терористични атентати в Париж. Госпожо председател, вашата комисия е много важна роля при оценката на мерките, които приемаме за справяне при свързани с тероризма, особено по отношение на човешките права. Не се по-често се твърди, че трябва да се направи избор между повече а, сигурност или повече човешки права. Че двете неща взаимно се изключват, но това не е вярно. Сигурността и защита на човешките права могат да вървят ръка за ръка. Защитата на човешките права не възпрепятства сигурността, напротив, те са път за по-голяма сигурност ангажиментите, които сме поели в рамките на международното право, Европейския съюз, Съвета на Европа, в рамките на ООН, както и националните задължения на държавите членки, свързани с техните конституции, продължават да са в сила, дори когато трябва да се борим с тероризма. Също тази правна рамка ни гарантира нужната гъвкавост, за да сме в състояние да отговорим ефикасно на тези предизвикателства. И дори когато се стигне до ограничаване на някои права, то се извършва при спазване на принципите на законосъобразност, потребност, съизмеримост и спазване на принципа на дискриминация. Проучвателната дейност на нашата агенция в много области, както и личният ми опит, показват, че основните права не бива да се смятат за предизвикателство за постигане това, което искаме, а именно по-сигурно общество, където да могат да живеят в благодействие децата ни. Напротив, при спазване на принципите, които тук що изредих, можем да създадем една обстановка, на сигурност, която да дава повече власт на нашите граждани. В днешното ми изказване няма как да се спра на всички въпроси, свързани с правата на човека, които пряко засягат вашата дейност. Вместо това ще се спра на няколко от основните изводи на агенцията в три основни области. Първата е избягването на радикализацията, втората е свързана с връзката между миграцията и сигурността, а третата е свързана с а, прилагането на европейското законодателство за борба с тероризма на национално равнище. Първо, няколко думи за радикализацията. Приветстваме акцентът, който е поставила вашата комисия на предотвратяването на радикализацията и справянето с другите първопричини за тероризма. Агенцията за основните права продължава да събира голям набор от данни, за да ви помогне в, е, в това отношение. Така, например, през ноември миналата година публикувахме най-голямото до сега проучване посветено на преживяванията на мисулманите в е, Европа и техният опит с е, дискриминацията и а, насилието. Това беше най-голямото проучване от този, от този вид, повечено към момента. В него взеха участие 10 500 души от 15 държави членки. Ставаше дума за мигранти от първо и второ поколение, но над половината от тях а, са европейски граждани. Ще започна нещо, което може би не очаквате от нас, а именно добрата новина, идваща от това проучване. Важното в стратегията ни за борба с радикализация, а именно фактът, че има много голямо доверие сред тези мисулмански общности в обществените власти в европейския, на държавите членки на Европейския съюз. 81% от анкетираните са заявили, че държат на обществените институции, а 76% твърдят, че много държат на тях. Това е неочаквано добра новина, която която можем да използваме за изграждането на общество с повече уважение в него. Но все пак трябва да сме по-внимателни при тълкуването на тези данни, защото негативното на доверие намалява, когато тези хора се сблъскат с дискриминация. Тоест, ако продължаваме да дискриминацията срещу мисиоманите, всъщност пропиляваме този огромен потенциал, който споменах. Ето защо агенцията смята, Като заключение в получването си в тази област, както и от други проучвания, Агенцията смята, че борбата с радикализацията означава, че би следвало систематично се борим срещу моделите на дискриминация и турмоз, т.е. да се бори срещу дискриминацията на работното място, при поставянето на услуги, в образователната система и, както сме казвали, в много други области, минава през неуморна борба с риториката на омразата и престъпленията, свързани с омразата. Нееднократно сме се убеждавали в агенцията, кои са стратегиите за интеграция, които дават добри резултати и кои са елементи, които могат да доведат до провал на съответната стратегия за интеграция. И смятам, че това са фактори, които за вас също са много важни, когато обсъждате Методите за борба с радикализацията. И така, в основа на това получено, като беше публикувано преди около една година, ще ви дам няколко препоръки. Първо, е, трябва да се работи на местно равнище, защото е, е, стратегиите за интеграция на местно равнище дават много по-добри резултати от тези на национално равнище. Второ място, Нещо, което също изглежда съвсем естествено, трябва да го повторим, защото не се прави достатъчно практика. А именно стратегиите за интеграция трябва да се осъществяват с приобщаването на групите, които трябва да бъдат интегрирани, също така и с местното население. Те също трябва да бъдат приобщени за част от намирането на общо решение. Трето от четирите ни, трето от четирите ни препоръки трябва да се вземе предвид половото измерение в стратегиите за интеграция. Много от стратегиите на Европейския съюз са, са неутрални по отношение на половете, което в случай обаче не е преимущество. Трябва да се обърне специално внимание на жените при процеса на интеграция. И накрая проучването ни показва, че не се прави достатъчно редовен преглед на стратегиите за интеграция. Много държави членки могат да се получат от грешките си и да подобрят стратегиите си с времето. Госпожо председател, тези наши изводи са част от приноса ни е, в рамките на е, експертната група на високо равнище, посветена на борбата с радикализацията в рамките на Европейската комисия. Много се радвам, че бяхме поканени да вземем участие в нея. Очевидно, че трябва да се прилагат а, строги подходи, свързани с гарантиране на сигурността, за да се преборим с радикализацията, но паралелно с това трябва да се поеме и нужният ангажимент, да се работи с общностите, да се гарантира нужно полицейско сътрудничество, но и нужните социални служби, за да се преодолеят заплахите, които се спускат от отделните членове на тези общности. И между другото, ще споделя и а, личния си опит като бивш главен комисар на Комисията за на човека в Северна Ирландия. Мога да ви кажа, че смесването на строгите мерки за правоприлагане с индивидуализиран подход предлага дава прекрасни резултати и тази стратегия, която ние приложихме в Северна Ирландия, значително допринесе за избягване повтаряне на грешките от миналото. Стигам до втората важна за мен тема, която споменах в началото, а именно въпроси свързани с сигурността и връзката им с миграцията. Отново ще повторя казаното от комисаря Джулиан Кинг, тук от е вашата комисия наскоро. Той ви насръчи да не смествате притесненията, свързани с миграцията, с тези, свързани с а, сигурността. Разбирам, че той ам, с пълно право заяви, че смесването на тези две, е, тези две категории притеснения ще е оръжие в ръцете на екстремистите. Съм напълно съгласен с него. Ще добавя освен това, че той представлява и заплаха за е, защита на своите човешки права на невинни хора, сред тях и деца. Дори и за момента, госпожо председател, не смятам, че комисията ви е, би следвало да не гледа през призмата на сигурността на въпросите за миграцията. Това е важно, но не бива миграцията да се превръща в проблем и да се смята за първопричина за тероризма сама по себе си. Това каза и комисарият Кинг. И нашата агенция работи много сериозно по тази тема. Нееднократно сме предоставили становищата си е, за борбата свързана с сигурността и миграцията на Европейския парламент, като, например, последният такъв беше свързан с е, спазването на, основните права в рамките на ETIAS, на системата на Европейския съюз за информация за пътуване и разрешаването, пътуването и разрешаването им изразихме и притесненията си за събирането на големи масиви от данни при преминаването на външните граници на Европейския съюз. Няколко думи за въпросът за оперативната съвместимост. Знам, че тя е много важна част от мандата на вашата комисия. В самото начало да отбележа, че Агенцията за основните права също се нуждае от а, оперативна на съвместимост. Имаме нужда от нея, за да спестим средства, а, за да подобрим ефикасността на сигурността си и за да гратим основните права в случая на а, намир... търсенето и намирането на изчезнали деца, например. Оперативната съвместимост би трябвало значително да улесни проследяването и намирането на изчезнали непълнолетни. Едно с това обаче тази оперативна съвместимост трябва да се осъществява по възможно най-неутрален начин по отношение на правата на човека. И в този контекст, в рамките на работата на експертната група високо равнище, споменахме някои ключови елементи. Единият е свързан с ограничаването до конкретната цел. И ви, мога само да ви насърча да се спазва този принцип в всяко едно отношение, т.е. материал да се споделя, да се използва само в случаите, когато е, е, тези данни са били събрани на първо място с тази цел. Друг елемент, който смятаме, че е важно да се е колко са важни базите данни и фактът, че действително данни попадат в тези бази данни. А, нееднократно сме установявали два вида грешки в рамките на работата си. Наскоро подведохме разговори с служители на грешните служби и много от тях, над половината от тях заявиха, че има сериозни проблеми с въвеждането на данни в базите данни, както по отношение на визовата информационна система, така и на шенгенската информационна система. А подобни грешки, разбира се, водят до редица проблеми, свързани с основните човешки права, но те поставят и много други проблеми и притеснения, свързани с сигурността. Една ненадежна база данни се оказва и една неефикасна база данни за целите на сигурността. Вече сте получили предложението на комисаря Кинг, свързан с оперативната съвместимост, като обобщава резултата на работата на групата на високо равнище. И това предложение в голяма степен взима проявит позицията на нашата агенция, което за нас е, е повод за радост. Има обаче и други аспекти, които бяха стегнати в работата на групата високо равнище и могат да бъдат свързани с основните права. И тук ще спомена само два от тези въпроса, които може би ще искате да разгледате по-внимателно в рамките на мандата на вашата комисия. Първата е свързана с капацитетът на противната съвместимост да се идентифицират повечето една самоличност, под която се крие едно и също лице, а второто е свързано с идентифицирането на граждани трети страни, с, цитирам, цели свързани с обществената политика и обществената сигурност, както те са определени в националното законодателство. Не искам да се произнасям по това, тази формулировка на предложението, но искам само да ви кажа, че обсъдихме внимателно това, този елемент от предложението в групата за равнище, с това ще се радваме да чуем мнението на вашата комисия. И на трето и последно място, госпожо председател, бих искал да се спра на прилагането на равнище европейско законодателство за борба с тероризма. Бих искал набързо да направя два коментара. Първо, бяха положени защитни усилия от страна на Европейския парламент, за да се гарантират силни предпазни мерки в законодателството, прието миналата година. Въпреки това, реалното последици и реалното въздействие от приемането на директивата за борба с тероризма зависи при всичко от нейното прилагане на национално равнище. И тук се поставят проблеми, свързани с някои от определенията на някои от провиненията, като, например, непряко пострекаване към тероризъм. Ето защо смятаме, че е много важно всички основни гаранции за безопасност, заложени в директивата, да се превърнат в също толкова важна част от националните законодателни пакети за прилагане на тази директива. На второ място, много е важно да се обърне внимание на разпоредбите, свързани с закрилата и подкрепата и правата на жертвите на терористични атентати. Това като цяло е една категория, която много често се пренебрегва и от това съм се убедил още в, от работата си в Северна Ирландия. Много често се пренебрегва категорията на жертвите и близките на жертвите на тероризма. Много е важно, пак казвам, разпоредбите свързани с тази категория да бъдат надежно транспонирани и да се прилагат на национално равнище. И така, уважаеми членове на специалната комисия, в заключение бих искал от името на Агенцията за основните права отново да ви благодаря за важната дейност, която осъществявате. Тя е много важна и за нашата агенция. Убедени сме, че в рамките на вашата работа ще се убедите, че няма противопоставяне между правата на човека и по-добрата сигурност. Напротив, системите, които спазват правата на човека, ще бъдат и по-ефикасни системи за осигуряване на нужда на сигурност. И мога да ви уверя, че Агенцията за основните права ще продължава да работи в тясно сътрудничество с вас, както станите, които, с които вече разполагаме. Имате много, много от тях, ще може да намерите на хартия носител тук в залата, но сме на разположение и за допълнителен анализ при ваше поискване. Благодаря ви. Мерси beaucoup. Euh, благодаря ви, господин е, директор, за тази добре подплатена презентация, която ни представи актуална информация. Несъмнено колегите имат въпроси, коментари. Имате думата, скъпи колеги. Катерина Киничи ще бъде първа, а след нея... Бон е, Орден, Allons-y, allez-y, euh, une minute. Заповядайте, имате една минута за въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин директора за неговата презентация. Е, изключително накратко, но задълбочено ни представихте работата ви върху а, актуалните въпроси и съчетаването на сигурността и зачитането на основните права. Именно това беше намерението ни и когато работихме по директивата за тероризма. Аз самата съм работила по тази директива, а сега, както и вие основателно посочихте, е време да я приложим на практика. Аз много държа на темата за радикализацията. Радикализацията е насочена най-вече към младите хора. Те се вербуват по интернет чрез слово на омразата. Вербуването се случва по интернет. То се случва изключително бързо – затова трябва да предприемем конкретни действия на място. Но пък се питам какво бихме могли да направим по отношение на техниката, как бихме могли да прекъснем тези съобщения – като разбира се същевременно а, осигурим необходимата сигурност и зачитаме основните права. А, много е кратко времето от една минута, наистина трудно ми е да се впиша в него. А, да не забравяме радикализацията, която се случва в заведенията за лишаване от свобода в много от затворите се създава благоприятна почва за радикализацията, така че нека да не забравяме тези заведения. Нека да направим нещо за дерадикализиране на тези, които вече са радикализирани. Благодаря. Имате думата за отговор. Благодаря. Председателят съвсем правилно посочи, че тук е като играта на пинг-понг по отношение на въпросите и отговорите. Благодаря, госпожо Киничи. Да, разбира се. Активната Активното вербуване се, излъчва, се извършва по интернет, но то е само една част от по-голямата мрежа от създаването на уязвимост на индивидите, защото в крайна сметка те са благоприятната почва за съобщението от целия опит, който сме натрупали, натрупали в Европа по отношение на хората, установихме, че е трудно някой да бъде радикализиран, ако той не е изнервен и бесен на обществото. Когато говорим за радикализация, трябва е, да мислим не само за крайната точка, но и за е, цялата верига, по която минава съобщението. Много се случва в момента по отношение на онлайн радикализацията. Комисията би искала да се намали словото на омраза и вербуването по интернет. Ние работим по специални програми за медийно ограмотяване, за да може хората да ползват разумно средствата за комуникация. Това тази програма ще се прилага в училищата и в други учебни заведения, за да може децата да разполагат с необходимите умения и да разграничават истинските от фалшивите новини да правят разграничение между фалшивите и опасните покани и тези, които не са такива. Относно заведенията за лишаване на от свобода. Те не са в сферата на компетентност на Европейския съюз, така че те не са обект на нашата работа. Но все пак бих искал да кажа, че религиозните права, както и някои други права, са обект на ограничения. Ако ограничението може да бъде обосновано на базата на принципа на пропорционалност, и ако той е в интерес на някакви законни цели, като тези, които вие описахте, то тогава бихме могли да обърнем внимание и на този аспект. Благодаря. Господин Офлайерти, сега господин Джефри Ван Орден има думата за една минута. Uh, much, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Офлайерти, за вашия коментар. Разбирам, че не трябва да се стига до препокриването на опасенията ни по отношение на мигрантите на сигурността. Но, когато говорим за тероризъм, тези две теми са неизменно свързани. По-голямата част от терористичните нападения които бяха извършени в Обединеното кралство през последните години, са извършени от хора, които всъщност са мигранти в Обединеното кралство. Те са с мигрантски происход. И с всяка една година ние виждаме как миграцията се увеличава – Мигрантите идват от държави, които имат напълно а, различно разбиране за а, закона и имат а, съвсем различни културни виждания. Много често, когато те дойдат в нашата държава, тези мигранти попадат в общност, която е по-лоша дори от тази, от която са избягали. Така че вместо да избягат, те всъщност се озовават в лапите на екстремистите в новата държава, в която са отишли. Не може да продължаваме така, струва ми се трябва да се признае неизменната връзка, която съществува между двете неща. Бих искал да попитам. Смятате ли, че може да бъдат предефинирани някои аспекти на човешките права в светлината на предизвикателствата, пред които сме изправени? Някои от тях са наистина с екзистенциално значение. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Ван Орден. Аз не мога да говоря по конкретните случаи, възникнали в Обединеното кралство, но ако вземем предвид терористичните нападения в Европа като цяло, не можем да твърдим, че терористите са с мигрантски происход че са мигранти от първо или второ поколение. Това извършителите са граждани на а, съответните държави членки. Много важно е, ако нямаме емпирични данни, да не заклемяваме цели общности или групи хора, като например мигрантите. Различните индикации, които получаваме, непрекъснато ни показват, че не трябва да заклемяваме групата в нейната цялост. Например, мигрантите, които пристигнаха в Европа през 2015 година, 52% от тях още от самото начало получиха международна закрила. 52% още от самото начало. Въобще не се стигна до етап на обжалване. И това е показателно за това, че хората бягат от държави, в които има война. Това показва, че те се нуждаят от международна закрила. Това не означава, че ние твърдим, че няма а, хора, които да произлизат от а, общността на мигрантите. Просто а, твърдим, че това не е правилен подход в областта на сигурността. Не трябва на мигрантите да се гледа като на хора свързани с тероризма, защото това няма да ни донесе повече сигурност. А за това дали човешките права трябва да бъдат преразгледани, имайки предвид, че тук става въпрос за екзистенциален случай. Не смятам, че това е така. Правната рамка за човешките права е достатъчно гъвкава Необходимо е а, да се намери необходимия баланс при тяхното зачитане и при тяхното ограничаване. Важно е да направим така, че принципите се спазват. Принципа за необходимост, законосъобразност, недискриминация и пропорционалност. Господин Ван Орден, идеята за пинг-понг включва и възможността да продължа, да задам още един въпрос. Председателката, не, идеята на пинг-понга е всички да участват може би ще имаме и втори кръг от въпроси, когато ще може да ви чуем. Ана Гомеш да чуем. Господин Ван Орден прекъсва. Госпожо председател, много ви се моля. Идеята на този тип дискусия е да зададем и втори въпрос на а, оратора, иначе за какъв пинг-понг говорим. Ако аз не мога да върна топчето на отсрещната страна, какъв пинг-понг е това? Признавам, че много от терористите са граждани на държавите членки, но трябва да имаме някакъв нов подход. Необходимо е да можем да вземем решение кой да може да влиза в нашата държава. А пък тези, за които има достатъчно доказателства, че са замесени в терористична дейност, трябва да могат да бъдат изгонени от страната. Това исках да кажа. Председателката, господин Офлаерти отговори на първия ви въпрос. Сега продължаваме дискусията. Предлагам да чуем и останалите колеги. Нека всеки, който иска да вземе думата, да има тази възможност да зададе въпрос и да получи отговор от нашия гост. И ако ни остане време, ще имаме и втори кръг от въпроси. могат да бъдат обхванати всички теми, разбира се. Ако това не се случи сега, тук, днес, след обед, ще може да го направите и писменно. Господин Офлаерти много често ни гостува, така че често имаме възможност да се виждаме с него. Госпожа Ана Гомеш има думата сега. Надявам се, че ще се впишете във времето. Благодаря, господин Офларци, за това, че казахте, че без човешките права няма да може да се борим ефективно с тероризма, защото това означава ние да паднем на нивото на терористите. Поне аз така тълкувам думите ви. Благодаря ви за това, че отделихте внимание на турмоза и дискриминацията при радикализацията тези, които се радикализират и са от първо и второ поколение мигранти, те го правят заради пропуска в нашият обществен ред. Вие говорихте за необходимостта от разнообразяване на полицейските служби. Радикализациите взаимно се допълват. Радикализацията, която идва от крайно десните, от а, мюсюлманите, от а, мигрантските общности. Е, вие как гледате на това явление? Благодаря, госпожо Гомеш, за милите думи. Необходимо е да зачитаме човешките права в стратегията си за сигурност. Не само за да не паднем до нивото на престъпниците, съгласен съм с това, но и за да може да имаме по-добър резултат по отношение на сигурността. Не трябва да отчуждаваме хората, да ги маргинализираме. Система за сигурност, базирана на човешките а, права, трябва да може да се пребори с радикализацията. А относно това, което казахте за разнообразяването на полицейските служби, ако правилно съм ви разбрал, не виждам какво бих могъл да добавя, освен това, което се вижда в заключенията ни, а там се казва, че е много важно всички тези общности да бъдат приобщени. Е, трябва да се работи с тях. В това отношение не се справяме добре. Е, извинявам се, че непрекъснато ви давам пример с една и съща държава, но в Северна Ирландия видях, че добрата воля не е достатъчна. Трябва да има различни понятия, които да са ясни за всички поколения относно това кой какво трябва да прави. това трябва да бъде уредено на равнище държава. Благодаря. Благодаря за отговора и за примера, почерпен от вашия опит. Господин Жерар Допре, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Офларти, два въпроса имам. Първият е свързан с оперативната съвместимост вие казахте, че тя е от полза за зачитането на човешките права. Агенцията ви публикува един доклад в момента, в който предложението на Европейската комисия все още не беше ясно. Това предложение на Европейската комисия излезе скоро и то има за цел да даде положителен отговор на някои от рисковете, които вие сте посочили във вашите препоръки. Сега вие смятате ли да актуализирате вашият анализ, вашия доклад – тъй като сега знаем какво предлага Европейската комисия, ще вземете ли предвид нейното предложение, за да актуализирате вашия доклад? Втори въпрос. Нещо да кажете във връзка с дискусията, която се води в много държави членки по отношение на това дали да се приемат хора, които са се били в Сирия, трябва ли те да бъдат обратно приемани в съответната държава членка? Този тип хора – да бъдат ли насърчавани да се връщат в държавата членка или да бъдат изправяни пред съда? Благодаря. Благодаря на господин Дюпре. Той имаше два конкретни въпроса към вас, господин Офлаерти. Благодаря, господин Дюпре. Относно оперативната съвместимост. Представихме писменно нашия анализ в рамките на работата на групата на високо равнище. Някои от предложенията бяха взети предвид, други не. Както вече казах, някои от елементите от предложението на комисията не бяха взети предвид в работата на групата на високо равнище. Така че агенцията ще направи добре, ако вземе предвид тези наблюдения. Първо, през следващите няколко месеца ще изготвим доклад във връзка с човешките права и биометричните данни. И в този контекст бихме могли да вземем предвид някои от новите аспекти. И това ще го направим доста бързо, в рамките на следващите няколко месеца. Ще има и специално тематично становище от страна на Европейския парламент в това отношение, което също би могло да ни бъде от полза. Тези чуждестранни бойци, аз не ги наричам така, защото те не са чуждестранни, те са граждани на държавите членки. Не сме мислили по въпроса в агенцията, но като начало бих могъл да ви кажа, че тези хора имат задължения към тяхната държава членка. Ако те извършат престъпление, те трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Но не трябва да се стига до лишаване от гражданство в този контекст. Но, повтарям, в работата на нашата агенция все още не сме отделили уделили достатъчно внимание на този въпрос. Благодаря. Елена Валенсиана. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Офларди, за предоставената информация. Благодаря за вашата работа, тъй като тя ще ни помогне и нашата работа да има някаква добавена стойност. Смятам, че е, всичко, което имате да ни кажете, е изключително важно за нас. Аз съм обсебена от е, проблема с изчезналите деца. Наистина е, не е завярване как в този толкова добре развит Европейски съюз сме неспособни да определим броя на изчезналите малолетни тези деца не са изчезнали. Те най-вероятно са в ръцете на трафикантите и на мафиотите. Иска ми се да получа малко повече информация за това, което правите вие, за да защитите тези изчезнали деца. Сътрудничите ли си с полицейските органи и разузнавателните служби на държавите членки? Имаме ли някакъв напредък в това отношение? Или все още има хиляди и хиляди деца, които са в неизвестност в Европа. Благодаря, госпожо Валенсиано. Да, и ние се безпокоим от а, броя на изчезналите а, деца. Този брой е много по-голям от този, който бе официално обявен. Определено можем да а, е, подобрим работата си по преследяването на тези деца и да работим за да предотвратим тяхното изчезване. В нашето проучване стана ясно, че ако имаме добре обучен персонал и добра жилищна инфраструктура, нещата могат да бъдат подобрени. А децата просто ще останат в тази инфраструктура и няма да бягат. Така че в това отношение има какво да се прави. Тук не става въпрос за една държава членка или друга. Това е всеобщ европейски проблем. И информацията в това отношение постъпва ежемесечно при нас. На следващо място. Трябва да признаем, че има много информация там навън, с която не разполагаме и която ще ни помогне да открием изчезналите деца. А, трябва да има данни за това дете в Евродак, например, или в някоя друга база данни, но тъй като сега няма оперативна съвместимост, ние не може да използваме цялата информация. Така че а, наистина пълната оперативна съвместимост в Европа е една добра новина за нас. И на следващо място, необходимо е да гарантираме нашата система за попечители и наблюдатели работи по-добре. Нека да предотвратим изчезването на децата, избягването им. Може би вие не се занимавате до такава степен с този въпрос. Той се разглежда по-скоро от в комисията Либе, но едно е ясно. Много работа ни очаква. Нека да направим така, че да не се стига до изчезване на тези деца. Благодаря. Ако позволите, във връзка с въпроса на госпожа Валенсиано, какво правим, за да открием тези деца? Агенцията за правата на човека не е оперативна такава. Ние нямаме необходимия капацитет да работим навън на място. Просто за да е а, ясно. Благодаря. Благодаря ви, дам думата на Хелга Стеменс. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам да благодаря най-сърдечно на господин Офлахартим. Действително трябва да постигнем правилния баланс между сигурността и правата на човека. Това е според мен от решаващо значение. Като се има предвид решението на Европейския съд за задържането на данни, ще се затрудни работата на разузнавателните служби и на полицията – трябва да се гарантира неприкосновеността на личния живот, но как да си свърши полицията работата, ако данните не се задържат? И тук трябва да се постигне правилния баланс между сигурността и неприкосновеността на личния живот. Не можем да улесняваме престъпниците и терористите. Как според вас може да се постигне правилния баланс между неприкосновеност на личния живот и сигурност? Да допуснем, че дадена държава членка иска да екстрадира граждани на трета страна. Човек, срещу когото е ясно, че в миналото са постановявани осъдителни присъди. Защо да няма тази държава членка такава възможност? Защо правата на човека на този човек да се ползват с примат спрямо тези на жертвите? maintenant sur cette question également très épineuse. Благодаря ви. Мисля, че чухте превода и сте готов да отговорите на този сложен въпрос. Благодаря. Ако правилно съм ви разбрал, говорихте по два въпроса. Говорихте за решението на Европейския съд за защитата на данните, както и за екстрадирането на терористи. Това бяха два различни въпроса, ако правилно съм ви разбрал. Отговаряйки им, ще имам възможност да отговоря и на онова, което каза господин Орден. Първо, решението на Европейския съд за задържането на данни. Това решение е повече от ясно. Трябва да се съобразяваме с него и да намерим възможности да изпълняваме функциите си така, че това да е в съзвучие с решението съдът не възпрепятства изцяло работата на службите за сигурност в тази област. Съдът е постановил, че първоначалното задържане на данни от страна на доставчиците на далекосъобщителни услуги може да се извършва целенасочено, съразмерно на базата на ясно определени параметри. Това е едната възможност. Другата възможност е данните да се предават по-нататък, след като е извършен съдебен контрол на първа инстанция или от страна на независим административен орган. Това е възможно в случаи, в които трябва да се предприема действия в спешен порядък. Що се отнася още веднъж до това решение, трябва да вземем предвид и директивата на Европейския съюз за защитата на личните данни при правоохранителната дейност. В тази директива изрично се признава основателната необходимост на подобни действия за борба срещу тежките престъпления така че предложените мерки не са толкова драматични и драконовски, както се смята понякога. По въпроса за екстрадирането, мога само да цитирам принципа на забраната на връщане т.е. няма възможност за връщането към трети държави на лица, ако там има опасност те да бъдат подложени на преследване, дори и тези лица да са извършили наказуеми деяния. Принципът на забраната на връщането е сред най-старите принципи на международното хуманитарно право. Става дума за установен принцип принцип на правовата държава, който сме поели ангажимент всички да спазваме. Merci de réponses. Благодаря ви за отговорите и за направените уточнения към по-рано зададени въпроси. сега дам думата на Бергит Зипел. Um, would... Благодаря ви. Искам да задам въпрос за оперативната съвместимост. Не се изказахте ясно по въпроса за необходимостта и съразмерността Съгласна съм с вас за това, което казахте за предизвикателствата, но въвеждането на повсеместна оперативна съвместимост на общо европейско равнище, според мен няма да реши всички проблеми. Първо, продължаваме да имаме много проблеми с качеството на данните. Те не могат да бъдат сравнени не са четими в различните информационни системи. Второ, Европейският съюз няма общи процедури за определянето, квалифицирането на информация като достатъчно важна, за да бъде въведена в дадена система. Комисарят Кинг заяви, че трябва да се разрешат тези проблеми. Това е вярно. Може би вие разполагате с повече информация от мен, но аз не смятам, че тези проблеми ще бъдат решени. От друга страна, Въвеждането на оперативна съвместимост ще доведе до много разходи, ще наложи и немалко технически промени. Към това се добавя и още един проблем. Много често не само данните не са с достатъчно добро качество и не могат да се използват ефективно, но и минава много време до въвеждането им в националните бази данни. Дори и да бъдат въведени в националните бази данни, тези данни не се въвеждат в европейските бази данни. Какъв е смисълът, ако липсва всичко това от оперативната съвместимост? Не би ли трябвало първо да решим тези проблеми преди на втори етап да се насочим към оперативна съвместимост. Не мисля, че в случая работим с правилната последователност. Освен това, няма сблъсък между религиите. Не е вярно това. Има сблъсък между отделни сфери на влияние. Западните държави до сега са оказвали въздействие, влияние върху мюсюлмански държави. Иран бе поел по много добър път, но тогава се намесиха Обединеното кралство и САЩ. И виждате докъде се стигна в Иран. Подобно е положението и в други държави, като например в Йемен. В Йемен се води война между САЩ и Русия. Have... Проблемът не е в мюсюлманите. Освен това, повечето от бежанците, унези, които има голяма вероятност да получат статут на бежанци, бягат от Сирия, Либия и други подобни региони. Така че нека не смесваме всичко това. Освен това, както каза господин Офлахарти, всяко човешко същество има права. Дори някой да е извършил наказуеми деяния, той не може да бъде върнат в държава, в която е вероятно да бъде убит. Срещу него трябва да бъде образувано съдебно производство, възможно е да бъде лишени от свобода. Но не можем да нарушаваме основните му права. Връщам се отново на въпроса за оперативната съвместимост. Какво можем да направим, за да се справим с другите проблеми, тогава да пристъпим към нея? Euh, Благодаря ви. Имате думата да на тези доста технически въпроси, които са свързани с общият контекст в света и последиците от тероризма. Благодаря ви, госпожо. Благодаря на Бир Зипъл, че отново повдигна въпроса за оперативната съвместимост. През лятото бяха обсъдени редица предложения. Предложението, което внесе комисията, сега е техният усъвършенстван вариант – Ние направихме подробен анализ, който днес ви представих съвсем накратко, но по-подробните резултати от него са публично достояние. Направихме анализ на принципите на необходимостта и съразмерността. Във връзка с това предлагаме така наречената каскадна система на оперативна съвместимост, в зависимост от това, например, колко са важни данните – излизаме и с едно предложение, um, което е особено важно с оглед на правата на човека. Става дума за ограничаването в рамките на целта. Освен това, важен е и въпросът за качеството на данните. Има доказателства за допуснати грешки. Подобни грешки могат да се отразят катастрофално не само върху отделни човешки животи, ще поставят на карта и сигурността на Европа. Мога да се спра и върху някои въпроси, на които не сме обръщали достатъчно внимание в миналото. Ще им дадем отговор в доклада си за биометричните данни. Благодаря за една минута. Благодаря, госпожо председател, и аз ви благодаря от сърце, господин директор. Няма спор в това, че Основните права са неделими, независимо от това какво е извършило конкретно лице. Нека във връзка с това взема отношение по това, което каза Джефри Ван Орден. Най-вече, що се отнася до тероризма, и моля да не ме разбирате погрешно, не бива да подхождаме теоретично. Трябва да установим Какви са конкретните проблеми, които са в момента на дневен ред в Европейския съюз? Миграцията безспорно е сред основните такива. Не бива да приравняваме тероризма на миграцията. Не бива автоматично да допускаме, че миграцията води до тероризъм. Но тероризмът при всички положения се влияе от големия брой лица, установили се на наша територия и в бъдеще ще продължаваме да сме свидетели на това. Едновременно с това няма спор в това, че добрата интеграция е най-ефикасната мярка в борбата срещу тероризма. Но има граници на потенциала ни за действие. Не всичко е осъществимо. Гражданите биха били много разочаровани, ако ние излезем с един добър модел на теория, който обаче изобщо не е приложим. Трябва сега да видим какво действително е възможно да се направи. Ако установим, че някои неща просто не са осъществими то би трябвало да си зададем въпроса дали не би трябвало в някои области да променим нормативната си уредба. Не бива да си затваряме очите пред това. Трябва да се запитаме дали има смисъл от определени мерки и едновременно с това има ли области, в които трябва да подобрим обмена на данните? Така ще се защитим не само от тероризма, но и от престъпността. Това въжи не само по отношение на миграцията. Трябва да сме наясно, че по отношение на миграцията обаче гражданите на Европейския съюз в момента са особено чувствителни. За това и трябва да формулираме мерки и действия, които действително да са осъществими. Благодаря ви. Доста труден въпрос. Чакаме отговора ви. Покрихте много широк диапазон от въпроси, наистина. По въпроса за задържането на данните и защитата на данните, вече се спрях върху подробните насоки, съдържащи се в решението на Европейския съд, както и на Европейския съд по правата на човека. Тези насоки са особено полезни с оглед на необходимите действия. Повтарям още веднъж, че съдът не изключва възможността за достъп до данни. Той просто излиза с насоки за получаването на законен достъп. По въпроса за интеграцията. Разбирам загрижеността на господин Келмел във връзка с интеграцията. Интеграцията е от критично значение. Проучванията ни неведнъж са показвали, че постоянно се сблъскваме с едни и същи основни проблеми, като например сегрегацията, която проистича на ниво жилищно настаняване и образование. Мога да ви дам за пример ромите. Сегрегацията е факт сред подобни групи, защото, например, не инвестираме достатъчно в обучението по език. Не инвестираме достатъчно в обучението по език на новопристигнали мигранти. Ако те не говорят достатъчно добре езика и не могат да си позволят скъпоструващо езиково обучение, то те нямат и шансове да се установят действително на наша територия. Да си намерят работа, например. Господин Келмел каза, че трябва да избягваме теоретичния подход. Да, при подходът ни трябва в много по-голяма степен да е приложен. Трябва да сме наясно какво може да сработи и какво не. Сработва подходът на местно ниво. Това означава, че местните общности трябва да разговарят с мигрантите, сами да намерят решение на проблемите си. Една от важните констатации в хода на работата ни също така е, че подобни добри практики трябва да се обменят между държавите членки. Благодаря, господин директор. В заключение на първият ни тур от въпроси и отговори, а тези, които искат а, да зададат допълнителен въпрос в системата по пинг-понг, която все пак не е метод за изтезание, а е ни дава, дава възможност на всички колеги да вземат участие в дебата и да получат отговор на въпросите си от вас директно. А сега давам думата на колегата Франзулика за една минута. А колегите, които искат да втори въпрос, моля да се подготвят за тази възможност. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин директор. Очакваме в близко бъдеще да изградим съюз на отбраната, в който да участват държавите членки. Все още не е ясно как ще изглежда тази система. Но така или иначе, търсим възможности за повишаване на нивото на сигурност за гражданите най-вече като се имат предвид предизвикателствата, пред които бяхме изправени през изминалите години. Преминавам към въпроса си. През 2014 година Европейският парламент излезе с доклад за масовото наблюдение. Тогава вие в качеството си на много важна агенция на Европейския съюз взехте отношение по въпроса. Как смятате сега, че може да се постигне баланс между наблюдението на комуникацията на общо основание, необходима мярка с оглед на борбата най-вече срещу тероризма и зачитането и насърчаването на зачитането на основните права и правата на човека на нашите граждани и на мигрантите. Не смятате ли, че трябва да се приеме обща нормативна уредба? Или поне да има нови общи правила за наблюдението на общо основание на комуникациите? Към момента някои държави членки прилагат нова нормативна уредба в тази област, други не. Това ще затрудни сближаването на позициите на държавите членки по такива въпроси. Um, Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса, господин Фрунзолика. Агенцията по основни права по искане на Европейския парламент излезе с доклад по въпроса за основните права и наблюдението в държавите членки. Този доклад бе в два тома. Първият излезе преди две години, вторият съвсем наскоро. В този доклад се очертават редица проблеми, които могат да бъдат решени в държавите членки. Установяваме в доклада, например, че действащата в държавите членки нормативна уредба се отнася до наблюдението по конкретни подозрения, но не и до наблюдението на общо основание. А когато се ограничават правата на човека в това и число и чрез наблюдение, трябва да се зачитат принципите на законност, необходимост и съразмерност. Но в някои нормативни уредби се набляга само на законността. Освен това, няма надлежен надзор върху качеството на работата и ефективността на органите за наблюдение. Има какво да се направи в това отношение във връзка с предоставянето на ресурси и други фактори. Освен това, основна част от надзора се отнася до средствата на съдебно обжалване – няма достатъчно информация за ползването на подобни средства в случай на незаконно или ненадлежно наблюдение. Агенцията по основни права в момента смята, че не е необходимо да се продължи работа отвъд това, което вече сме постигнали. Благодаря ви, господин председател. Преди да започна втория тур от въпроси и отговори с господин Милан Звер, бих искала аз да ви задам един въпрос, който ми дава възможност да се върна на досието за оперативната съвместимост. Редица колеги го засегнаха пряко или косвено във въпросите си. Става дума за едно предложение на Европейската комисия, което в момента се разглежда от Европейския парламент. И това предложение, разбира се, от, отразява в известна степен и дейността на вашата агенция. Така че Така че бих искала да ви попитам от, от методична гледна точка, какви са целите, които си беше поставила агенцията за изготвянето на оценка. За нас това е много важно да се гарантира нужното нужен баланс и ефикасност на документите актове, които изготвяме. Тоест, за нас е много важно да чуем каква е позицията на агенцията за основните права по този текст, който в момента раз, раз, обсъждат тук Европейски парламент. За нас е прекрасна възможност да ви зададем въпроса сега и дори да състояние да ми отговорите днес, ще ви помоля да го направите възможно най-бързо. Предложението, както вече казах, се обсъжда в момента и темата беше засегната от редица колеги надхвърлих времето от една минута за отдаване на въпроса, но пък никой не беше включил хронометика, така че няма проблем. Сега давам думата на колегата Милан Звера. Ще ви помоля, господин директор, при това да отговорите на въпроса ми. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, Запознахме се с анализа на Европейската комисия в края на месец декември, така че от наша страна направихме само предварителна и съвсем ограничена отговорка. Но бих искал да бъдат две области, в които трябва да бъдем много внимателни, много бдителни. На първо място са елементите, които сега се предлагат и които не бяха разгледани внимателно и подробно от групата високо равнище. Ще ви дам два примера, с които поне аз съм наясно. Първият е свързан с а, възможности за установяване на повечето нас самолично с едно и също лице. И на второ място възможността за установяване на а, самоличността на дадено лице за целите на обществената политика, политиката на обществена сигурност, съгласно националното законодателство. Тези две предложения не бяха разгледани в рамките на а, работната група на високо равнище на Европейската комисия и следва да бъдат разгледани отделно от цялостно предложение. Все още, че проверкани, както казах, но все пак има някои измерения, по които бяха прияти нашите предложения, дори по които не бяха застъпени в толкова голяма степен. На първо място е въвеждането на стори по корекционни механизми в случаите на грешки. Вече споменахме нужда наличието на такива грешки. Така че ние подчертаваме, че е важно да има такъв механизъм и неговото наличие трябва да се гарантира в текста, който да се разглежда второ място искаме да се обърнем специфично внимание на децата. Има сръст проблеми с, съхранението на данни за децата, които не са проблеми за възрастни хора. Така, например, ако дете незаконно пресече границата а, под а, надзора на възрастен, защо този факт трябва да остане на съответното лице през целия му живот? Говорим за 6-месечни бебета, например. В а, тези в подобен контекст се предлага възможността за заличаване на данните в даден момент. Също така смятаме, че подобни случаи, свързани с съхранението на данни на деца, могат по-лесно и по-успешно да бъдат установени. Също така предлагаме по-добре да се при, признае и прилага принципа за съизмерност и потребност чрез метода на каскадност, който споменах. Което значи, че някои системи могат да бъдат обект на консултации само, кога, само ако информацията не може да се намери в други системи, които вече съществуват заедите на правоприлагането. Такъв пример е системата Евродак. Така че е важно да се спазва този каскаден принцип. Това пак казвам, предварителната ни оценка ще отговорим по-подробно след по-подробният ни анализ. Je suis à ma lanterne euh, par rapport à, à ces travaux. Je благодаря, господин директор, че все пак ми дадохте първоначална идея. Отбеляза си казаното от вас. Безспорно отново ще имаме възможност да обсъдим нуждата от намиране на по-добър баланс в този текст, който действително е много важен за борбата с тероризма. проблема, който споменахте с множеството самоличности, е наистина е сериозен проблем. Последният атентат в моята страна, във Франция, показва колко лесно е човек да има повече от една самоличност и затова действително е важно да се направи оценка на системата, да се засили контрола и да защитим европейските граждани от разпространението на това явление. Благодаря ви. Сега думата има Милан Звер за въпроса му. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča. Eh, spoštovani благодаря, госпожо председател, уважаеми господин директор. Много ви благодаря за това, че ни представихте получването си. Чувате ли ме? Прекрасно. Позволете ми да, да ви задам един въпрос. Запознат съм с вашата дейност, дейността на вашата агенция в Виена много работа свършихте през последните години в областта на опазването на правата на човека. Бих искал обаче да споделя нещо с вас. Не знам дали отговаря напълно на истината, но от известно време не сам ме притеснява фактът, че вашата агенция би следвало да се занимава с основните права на човека. Когато ще докладите ви обаче, често забелязвам, че вместо да се занимавате с основните права на човека, се занимавате с а, въпроси като, с, като културните права, правата на ЛГБТ и общността и т.н. Но в а, бившите комунистически страни има случаи, когато престъпления от миналото не са били хората, свърши престъпления от миналото, не са били подведени под отговорност и грешки от миналото не са били поправени. Говорим за конфискация на имущество, например, на, на хора през 1945 година и а, наследниците на тези хора все още не са имали възможност да възстановят собствеността си. В други проблеми има, в други страни има сериозен проблем с правото на справедлив съдебен процес, така че ви моля да обърнете внимание и на този вид основни човешки права. Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса, господин директор, имате думата. Много ви благодаря и много ви благодаря за въпроса. дава ми възможност да уточня как нашата агенция избира къде да се случи усилията си. По принцип се случаваме върху най- марганизираните, унеправданите, но също така обръщаме внимание и на правата на човека, на прободаващата част от населението ни. И за нас е много важно да запазим това равновесие, т.е. да обърнем внимание на най-унеправданите, марганизираните, но да не да припомняме непрестанно на гражданите ни, че основните човешки права засягат всички тях. Става дума за правата на възрастните хора, на хората с увреждания. Голяма част от дейността ни е свързана с правата на детето и непрестанно ще разширяваме дейността на агенцията, като обяснява защо и все повече и повече се вълнуваме от социално-економическите права в рамките на новоразкрешеният социален стълб. Въпросът е какво можем да осъществяваме като дейност и в голяма степен е, се ограничава от а, мандата на нашата агенция. Една, една част от ограниченията идват от наречена многодишна рамка, където се определят дейности, в които можем да работим. И ако някоя тематична област не е заложена в а, мандата ние имаме много ограничени възможности да работим по нея. Ограничени, ограничени сме също така от фактът, че бяхме създадени преди създаването на третият а, стълб – защо не може по собствена инициатива да работи в областта на правоприлагането. И тук се задава и тук стига до въпроса за правото на справедлив съдебен процес. Нашата агенция отдавна би искала да се премахнат тези ограничения в а, регламента, с който се създава нашата агенция за определен мандата ние се надяваме да получим а, подкрепата на Европейския парламент за постигане на тази наша цел. По този начин ще може да обхванем още по-голям набор от а, въпроси, засягащи правата на човека. Благодаря ви, господин директор. Благодаря ви както за отговора, така и за различните перспективи и идеи, които ни дадохте по въпроса на, в, в отговор на въпрос на господин Звер. Аз сега дам думата отново на господин на Джефри Ван Олден. Благодаря ви, госпожо председател. Соня и. Очевидно потвърждавате твърдението, че вашата цел е да защитавате правата на младсинствата, а пък аз смятам, че би трябвало преди всичко да се вълнуваме от спазването на правата на човека на населението като цяло. Днешната дискусия и отговорите, които чухме, до голяма степен са свързани с настоящото законодателство и последиците му, а пък аз смятах, че основната цел на нашата специална комисия е да предложим промяна в настоящият режим. По този случай изобщо няма смисъл да съществува тази специална комисия. Да се питам, смятате ли, че има някаква възможност да се подобрят или смекчи законодателството обезпечаващо правата на човека в контекста на туристичните заплахи. Благодаря ви, госпожо председател. които винаги започват а, да казват нещо отрицателно с, с думите при цялото ми уважение. Така че при цялото ми уважение, господин Ван Орден, надявам се все още да ме слушате. Ясно заявихме, че наш, в, наш, в нашия мандат попадат човешките права на всяко лице, което побива на територията на като които попадат в, в, в нашата юрисдикция, именно 28-те държави, членки на Европейския съюз. И както вече казах, ние се вълнуваме и работим за гарантиране на основните човешки права на населението като цяло. Но основно от основните е, критерии за това какво качествена работа вършим е да гарантираме право на всички в обществото с полето основните човешки права и с това се случаваме върху най-нуждащите си и най- е, изолираните. Затова обръщам толкова голямо внимание на ромите, на изчезналите деца и мога да продължа списъкът е, до безкрай предвид тематичните области, които вие сами споменахте. А въпросът дали трябва да бъде променена която рамка или не, Ами, мандатът на агенцията по основните права не предвижда от изказване на становище от наша гледна точка по този въпрос. Мога само да заявя, че под ръководството на Обединеното кралство положихме огромни усилия да изградим тази рамка защото относно човешки права, която се прилага в Европа и с която трябва да се гордеем. Така че е крайно време да спрем да слушаме а, пресата и то популистската преса, а да погледнем откровенно и обективно какво сме постигнати. Смятаме, че режимът, с който разполагаме, постигат по заслужените му цели и може да се гордеем с него. Припомням ви колко беше голям приносът на Уинстън Чърчил и на други водещи британски политици, за да постигнем рамката, с която работим обсъждането днес. Благодаря ви. Благодаря ви, господин директор. На френски на това му се казва овчарят отговорил на овчаря. Но ви благодаря все пак за отговорите ви. Благодаря ви за много експертният е, изказване на различните предложения и е, детайлният е, анализ, който ни предоставихте. Благодаря ви за това, че продължавате да работите в тях, толкова тясно сътрудничество с, с всички парламентарни комисии на Европейския съюз и в частност днес с нашата. Много ви благодаря за това, че ни отделихте времето си, времето си днес и е, ви благодарим за това, че приехте да се прилага системата на индивидуални въпроси и отговори, нарече система пинг-понг, която е доста изтощителна за гостите ни, но е много по-интересна за колегите, защото получават отговор на въпросите си в реално време. Ако искате, можете да останете и да, се, да изслушате следващият ни гост. Eh Благодаря ви. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошъл омбудсмана на Франция, мандат скоро да взема в момента Жак Тубон. Добре дошъл, скъпи Жак, на втората част от заседанието ни, на, на заседанието на нашата специална комисия за борба с а, тероризма. Минерал Васър? са? Ah. Spritzwasser. <laughs> Donc d'accueillir euh, euh, Jacques Toubon, euh, qui occupe euh, aujourd'hui la fonction de... Приветствам добре дошъл господин Жак Топон, който заема постът омбудсман на Франция. Благодаря от името на всички колеги за това, че приехте поканата ни да се изкажете на знанието на нашата комисия от началото на годината господин Тубон е по страниците на вестниците в Франция буквално всеки ден. Въпреки, че той е много скромен човек, ще припомня на присъстващите, че господин Тубон е, е забележителен политик а, с богата парламентарна и правителствена кариера. Нееднократно, скъпи Жак, сте бил член на Националната асамблея на Франция, повече от веднъж ще бил член и на нашият Европейски парламент през периода 2004-2009 година и редица от колегите ни са имали удоволствието да работят заедно с вас. И не на последно място, господин Тубон имаше привилегията и отговорността да бъде министър на културата и на франкофонията. Може би си спомняте борбата, която той водеше за френски язик. И борбата за многоязичието, борба, която водим и тук ежедневно в Европейския парламент. Беше също така и министър на правосъдието за периода 95 до 97 година, т.е. неговият опит е напълно отговаря с мандата на нашата комисия. През 2014 година президентът на Френската република предложи Актобон за поста омбудсман на републиката и предложението беше одобрено от, с закон на Сената на Франция. Мандатът му е от 6 години и започна през юли 2014 година. Тоест, при повече от половината от мандата ви е изтекал, 3 години и половина от стъпването ви в длъжност, омбудсмана е а, независима институция в Франция. Основната ви цел е да защитавате правата на гражданите спрямо а, държавните институции, но имат също така и специфични правомощия за защита на правата, в частност правата на детето. Имате също така правомощия, свързани с борбата срещу дискриминацията и това, което ни вълнува днес, имате и правомощия свързани с правоприлагането и мерките с гарантиране на сигурността. И възоснова на сгодателството, свързано с правилата на тероризма в Франция, Жак Тубон нееднократно е показал не само сложният си характер като личност, но нееднократно е доказал и пълната си независимост свободата си на осмотрение и голямата си бдителност, тъй като не е еднократно настоявал за защита на отделни лица и е сигнализирал опасността от злоупотреба по различни начини, включително и в, в, в рамките на дейността на озвателните служби във Франция или начинът по който извънредното положение може да се използва чрез различните мерки, като а, поставянето под домашен арест и други. Всички тези теми са пряко свързани с а, борбата с тероризма и са част от а, ежедневието и, и новините в а, Франция ежедневно. Огромно този за нас да ви, да в нашата комисия, господин Тубон, тъй като това, което имате да ни кажете за защитата на основните права в рамките на борбата с тероризма е тема, която се задава и нашата комисия в рамките на своята дейност. Разбира се, ние сме специална парламентарна комисия. и ще се радваме да чуем какъв е вашият подход в встъпителното ви изказване, разбира се. И също така ви благодаря за това, че приехте методът пинг-понг. Видяхте преди малко как точно се прилага той. Ако се гласите да го приемете, това ще бъде прекрасно за нас. Без повече забавяне ви давам думата, скъпи господин омбудсман. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, не напред бих искал да желая чистата нова година на всички ви. Смятам, че това ще бъде една много важна за Европейския съюз година. Особено тук в законодателният орган на Съюза. Желая ви успех през новата година. Уважаема госпожо председател, благодаря ви за поканата. Благодаря ви, че сметнахте, че мога по някакъв начин да допринеса за дейността на вашата комисия. 2017 година беше важна за Европейски парламент. Беше ва... особено важна за парламента, тъй като приехте директивата за борба с тероризма през месец март, а през септември създадохте специалната комисия за въпросите на тероризма. И пак казвам, много ви благодаря за проявените интерес да чуете нашата гледна точка. А тя се отличава с а, особеността, че Франция, след като беше толкова жестоко засегната от терористичните атентати, се здоби с набор от мерки, които доста се различават от мерките в други държави членки. Бих искал също така да отбележа, госпожо председател, че си давам сметка, че ме поканихте защото освен работата ви тук в тази президентирана комисия, вие сте и съпредседател на интергрупата за правата на децата, за с госпожа Киничи. Това също е тема, която попада в мандата ми и се надявам тази тема да стане по-важна както за Европейската комисия, така и за Агенцията за основните права и за парламента в рамките на Европейския съюз. И също се надявам а, и правата на децата да вземат все по-важно място в цялостната дейност и политика на Европейския съюз. Макар, че е страна по Международната конвенция защита на правата на детето, Европейският съюз към момента не действа особено активно в тази област и ми се струва, че не би било зле ние различните институции, защитаващи правата на детето, които сме обединени в една институция на име ИНОК. Между другото, тази организация е на европейско равнище, т.е. надхвърля равнището на Европейския съюз и председателства от а, председателката на Комисията на детето на Франция, така че се надявам да работим заедно, съвместно в рамките на тази институция. Бих искал също така да, да поздравя и някои от колегите, които разпознавам от мандатите в Европейския парламент. Очаквам с нетърпение възможността да разговаряме днес след обед по положението в Франция от 2015 година насам. Това беше въпрос, който ме ми зададохте, това е темата, по която ме поканихте да се изкажа днес, но отвъд положението във Франция ще спомена по-общо положението във Франция и в света като цяло. Знаете, че имаше редица от терористични атентати, бяха прияти редица а, закони, специфични мерки за борба с а, а, тероризма. Изоранното положение беше отменено с, с, с сила от 1 ноември 2017 година и сега има нов а, законодателен режим за сигурността с новия закон за вътрешна сигурност, на който ще спра, малко по-подробно след малко. Разбира се, като институция, защитаваща и насърчаваща зачитането на правата на човека, изказването ми ще се съсредоточи най-вече върху последиците на мерките и законодателството за борба срещу тероризма срещу отделните срещу основните права на отделните лица, което е основната тема, която вълнува вашата комисия. И от самото начало казвам, че в много отношения споделям мнението и позицията на директор Офлахарти, особено по отношение на дискриминацията, нейното наличие и нуждата да се борим с нея всичко, което той каза за мигрантите и разбира се, напълно съм съгласен с него, че трябва да се намери равновесие между нуждата да се гарантира сигурност от една страна и свободите и правата от друга страна. Какво се случи във Франция от 2015 година насам в областта на борбата с тероризма? С няколко думи. тероризмът и в частност тероризмът под формата, която се прилага днес от една доста специфична организация с доста варварска идеология, поставя под предизпитание устоите на нашите демократични общества, принципите и ценностите ни, в частност върховенството на закона и защитата на правата на човека. А именно те са в сърцевината на системата, благодарение на която ние сме, всички тук сме, сме тук и която гарантира функционирането на държавите, членки на Европейския съюз, а е именно договорът на, за функционирането на Европейския съюз, както са основните права и основните ни водещи принципи, заложени в националните конституции или основни закони на всяка една държава членка, която разпорежда националната законодателна рамка и в конкретния случай, който засягаме в Франция, конституцията от 1958 година, последно променена през 2008 година. В този контекст, както каза по отличен начин и господин Охлахът и преди малко, основното задължение на държавите е да гарантират сигурността. Тоест, да гарантират основното човешко право на живот, на живота, на неприкосновенност на целостта на човека, след, би следвало да бъде защитен от а, демократичните държави, в които живеем. И за целта би следвало да се предприемат, да се приемат нужните мерки за гарантиране на сигурност, чрез а, инструментите, които позволяват ефикасна борба с а, явлението тероризъм. Но тези легитимни мерки могат да са в ущърп на зачитането на основните човешки права. Ако погледнем какво, за какво конкретно, е именно новите методи за разузнаване, събирането на данни и създаване на досиета, както това се прави в рамките на директивата за ПНР, промяната на наказателните кодекси, въвеждането на нови е, престъпни състави и в частност въвеждането на превентивни мерки, които са е, с, които предвиждат ограничаване, дори лишаване от е, свобода, мерки, които е, се прилагат от административни, а не от съдебни от, органи. Е, мерките за борба с е, радикализацията и е, засилването на броята на специализираните служби на територията на държавите членки, включително и на военнослужащи. А по принцип във Франция и в повече държави и членки общественият ред не се гарантира от а, военните служби, а от а, друг вид правоохранителни служби. Но, както знаете, в Франция вече това е масова практика чрез програмата Сентинел. А, също така се предвижда и засилване на контрола по границите, контрола в превозните средства и също така засилване на ам, контрола между държа... и съответно мехите които се провеждат между държавите шенги, които в някаква степен а, водят до намаляване на суверенитета. Предвид този сериозният характер на тези мерки, които се приемат, с пълно право си задаваме въпроса, въпрос, който аз си създавам от две години и половина насам, не само с поради въвеждането на извънредното положение, което влезе в сила през ноември 2015 година във Франция. Днес се отбелязва третата годишнина от а, атентатът срещу сатиричният вестник Шарли Епто на 7 януари 2015 година. Както ви помнихте, госпожо председател, законът за разходните средства беше прият през, през а, юли 2015 година и аз взех участие в дебата по този проекто закон. И от тогава още си задавам аз въпроси и продължавам да си ги задавам. Нужни ли са тези мерки, предвид на законодателната рамка, с която разполагаме? Или казвам с други думи, мерките, които се приемат, да представляват ли добавена стойност на съществуващите вече мерки? Или това са мерки с чисто политическо естество? Тези мерки ефикасни ли са в действителност? Между другото, както с пълно право каза господин Флахарт и преди малко, основната логика да си дадем въпроса дали се защитаваме срещу посекателства срещу основните ни човешки права и ценности като на терористичните атентати, чрез мерки, които сами по себе си предвиждат ограничаване или лишаване от свобода. Тоест, казвам с други думи, да прилагаме същите мерки като, те, като, като онези, от които си искаме да се защитим, или по-добър начин да се отговори на терористичната заплаха е да отговорим на варварството чрез а, опазване на ценностите и основните ни права, проявявайки смелостта да се борим с инструментите, с които разполагаме, т.е. инструментите на свобода свободата и на човешките права. Не искам да цитирам сам себе си, но ще цитирам господин Лоран Фабиус, председателят на Конституционният съд на Франция, който през октомври 2016 година каза следното. Ограничавайки свободата с, с, под, под претекста, че ще подбива ефикасността си, има опасност самите седи да се превърнат в терористи. Борбата с тероризма трябва да се води както на национално, така и на европейско равнище при спазване на европейските ценности, а именно защитата на правовата държава, зачитане на основните права и свободи. И това е дълг на всеки един. В член 23 от директивата за тероризма, в края на директивата, в член 23 се постановява, че мерките, описани в директивата, трябва да бъдат предприемани при спазване на основните права и основните принципи. Това гласи член 23 от директивата от 15 марта 2017. Нещо, което видяхме и във Франция, но се видя и в други държави членки. Когато сме под властта на страстите, а аз съм като вас, подвластен съм на страха – е, хората са различни преди и след атентатите. Всеки един от нас си задава въпроса кога това ще се случи отново. Компетентните служби казват, че заплахата продължава да, да е, съществува. Така че под натиска на е, емоциите, държавите членки са склонни да приемат мерки, които ограничават допълнително основните права в всички държави членки, включително и във Франция, но навсякъде. Достатъчно е да видим какво се случва в Дания, в Белгия, в Испания, в Холандия, в Италия, в Германия, навсякъде, във всичките европейски държави. Няма реална дискусия по темата, защото обществото беше толкова потресено, че отговора по отношение на сигурността надделя и доведе до потъпване на свободите. Дали тези мерки се подкрепят единодушно или почти единодушно? В парламентарната дискусия това стана ясно. Бе прият закон на 30 ноември, не, 3 юли 2016 година. Закон, свързан с възможността някой да бъде арестуван и задържан в рамките на няколко часа, без за това да е, е необходима заповед. Това беше единствената тема, която беше подложена на парламентарна дискусия. Така че това се случи по време на предишния формат на парламента. Предложение на социалистите и на десните, но това се случи по време на предишния парламент. Тези, които се противопоставяха на тази мярка, получиха като аргумент следното. Скъпи колеги, ако направим това, което искате вие, и ако не приемем тази мярка, какво ще кажете, ако утре, господине или госпожо, се извърши терористично нападение, заради това, че ние не сме приели тази възможност за задържане в рамките на няколко часа? Как ще поемете вие своята част от отговорността пред жертвите и пред французите? И това беше а, смазващият аргумент. В а, една демократична система хората трябва да бъдат преизбирани, нали така? В авторитарните системи нещата стоят по друг начин, но в демократичният свят те стоят така. Така че, имайки предвид моята позиция, имайки предвид дискусията, е много трудно да направим така, че да бъдем правилно разбрани. Защото всички вярват, че трябва да бъде направено всичко. И като казваме всичко, това включва всичко във всяко едно отношение. По отношение на свободите, на правата и така нататък. Всичко, така че да се предотврати терористична атака. Пък ако такава възникне, тя трябва да бъде потушена. Така се развиха събитията в Франция. И след 13 ноември не, 14 ноември. Това беше атмосферата във Франция. На 14 ноември френския президент прие декрет в нощта на 14 ноември, веднага след терористичните нападения в 22 часа в Париж на 13 ноември, та той взе решение да обяви извънредно положение. И тук нещата отидоха на по-високо ниво. В друга държава не беше въвеждано извънредно положение. Извънредното положение беше удължавано пет пъти с закон до 31 октомври 2017 година. Така че почти две години ние бяхме в извънредно положение. При положение, че състоянието на извънредно положение е някакво извънредно състояние и временно такова. В рамките на този период, бих искал да ви напомня, и това е важно, ние използвахме и задействахме член 15 от Конвенцията за правата на човека, т.е. ние се обърнахме към съвета на Европа и заявихме, че а, ще се възползваме от дерогациите предвидени в Конвенцията. Но от 1 ноември нататък край вече не можем да се възползваме от член 15. Всичко, с което разполагаме е закона от 30 октомври, а там се казва, че трябва да спазваме съдебната практика на Европейския съд и конвенцията извинете, Съда по правата на човека и конвенцията. Закона, който ви цитирах от 3 юни 2016 година, също беше прият в този дух. Както вече казах, всички тези мерки бяха прияти в рамките на един доста специфичен контекст. И никой така и не помисли дали тези текстове отговарят на Конституцията – и никой не го направи преди те да бъдат обнародвани от президента на републиката. 60 депутати и 60 сенатори. Представете ли си, никой един от тях не сезира Конституционния съд, за да се направи проверка дали те са съобразни с принципите, разписани в Конституцията. Ето защо днес Съобразността с конституцията на тези текстове се извършва поетапно. Има един закон от 2008 година, който се отнася до примата на Конституцията. По смисъл на този закон, в случай на съдебен спор пред дадена съдебна инстанция, може да се повдигне въпроса за конституционалната а, съобразност, което означава, че се спира производството едва тогава Конституционалният съд може да се произнесе. Тоест, той може да се произнесе по това дали дадена разпоредба, която трябва да се приложи в съответния съдебен спор, е съобразна с Конституцията. И това се случи седем пъти. Конституционният съд трябваше да постанови, че определени мерки по смисъла на закон от 2013 година за борба с тероризма не е, отговарят на изискванията на Конституцията. По отношение на извънредното положение няма да навлизам в повече подробности. Но все пак нещо характерно за това извънредно положение. Такова не се предвижда в нашата Конституция. Правителството се опита е, да го впише в нея, но не успя да постигне преразглеждане на Конституцията – този опит беше неуспешен, защото той беше свързан с вписването в Конституцията на извънредното положение. Но и не само. Тук се предвиждаше и възможност за отнемането на гражданството на хората с две гражданства. Ние сме привърженици на идеята за достойно френско гражданство, така че този закон не можа да бъде прият. Предишният закон в това отношение от 1955 година в контекста на случващото се в Алжир. Така че в общи линии този режим предвижда да се даде възможност на административния компетентен орган да предприеме някои ограничителни за свободите мерки. Мерки, които по принцип, ако не се предвижда изключение, не могат да се прилагат от никой друг, освен от съдя. В този случай обаче се дава възможност на префекта да даде, издаде заповед за, опи, за обиск в, а, за претърсване и така нататък. Това е в общи линии системата за извънредни мерки, която се използва от административните компетентни органи. Разбира се, този механизъм а, трябваше да се прилага временно, тъй като той нарушава един основен принцип, разписан в член 66 от нашата Конституция – разпоредба, която съществува и в конституциите на другите демократични държави, а именно индивидуалните свободи са защитени от съдиите, като магистратите и съдиите са единствените, които могат да лишат от подобни индивидуални свободи правните субекти. В този случай обаче имаме изключение. Едновременно с обявяването на извънредно положение, както казах и преди малко, бяха предприяти и някои други мерки в рамките на а, общото право. Така, например, от 1 ноември спряха да се прилагат някои разпоредби, предвиждащи дерогации като същевременно, след като падна извънредното положение, тези мерки започнаха отново да се прилагат. И сега възниква въпрос, те вписват ли се в член 15 от Конвенцията за правата на човека, съобразени ли са те с принципите на Конвенцията от Страсбург? Госпожо председател, вие е, казахте и потвърждавам, че в рамките на този период ние предприехме съответните действия. Вие ги описахте, така че няма да ги повтарям. През цялото това време ние гласно изразявахме това, което мислехме. Като това не винаги се харесваше на общественото мнение. Не винаги се харесваше и на а, мнозинството в политическата класа. Така, например, ние бяхме на следната позиция. Трябва да има баланс между изискванията по отношение на сигурността от една страна и от друга страна зачитането на свободите и на правата. Между сигурност и свобода не трябва курсорът да се насочва по-скоро към свободите. Нещо, което ще ви покажа и след малко. В замяна на изваредното положение, ние приехме закон на 30 октомври в областта на сигурността. По този начин правителството ни направи своя избор и този избор клони в посока свобода, което означава, че ще се наруши търсения баланс. Доста жалби получихме от хората, които е, бяха засегнати от е, мерките за въвеждане на извънредно положение. Разгледахме всички тези жалби и положението на всички тези хора, които бяха станали обект на претърсване, на домашен арест и така нататък. Около една трета от жалбите се отнасяха до поведението на полицаите по време на обиска. В отговор на тези жалби ние решихме да използваме два метода. Първият – изготвяне на препоръки за прилагането на мерките. Препоръки относно обиските и притърсванията, които се извършват в присъствието на деца – Администрацията и Държавния съвет последваха тези наши препоръки. Приехме препоръки и по отношение на самото извършване на обиска, на изготвянето на протокола, връчването му на съответното лице. Предвидихме възможност за обещетение при тези конкретни случаи. През юли 2016 година бе прията наредба, която улесни това изплащане на обещетение, в случай в който бъде доказана груба грешка от страна на административния компетентен орган, нещо, което в миналото беше невъзможно да се докаже. Имаме и препоръки по отношение на домашният арест. децата, които трябваше, малолетните, които трябваше да останат под домашен арест, нямаха възможност, например, да излязат от вкъщи, за да отидат на училище. Предприехме конкретни мерки в това отношение. Когато през декември 2015 година бяха приложени 3 четвърти от мерките, те бяха неизменно прияти под а, натиск. Но през юли решихме, че е добре да помислим за обещетението на жертвите от тероризма. Сигурен съм, че много от вас се интересуват живо от този въпрос. В това отношение изготвихме е, много препоръки, приеха се и мерки по отношение на обещетенията. Имаме и препоръки по отношение на а, непреките вреди в резултат от обиските и претърсванията. Така, например, ако дадено лице е било привикано от работодателя си и му е било казано, изглеждаш ми подозрителен, уволнявам те. Ето това е една непряка последица от предприятите мерки. И на последно място, мерките свързани с извънредното положение бяха използвани и отчасти използвани не за истинската им цел – в случаите в които те са прилагани без да има пряка връзка с терористична заплаха. Така, например, през лятото 2016 година, ако си спомняте, в рамките на 5 или 6 месеца имаше големи протести срещу закона за промяна на трудовия кодекс. Това е един конкретен пример за а, такова неправомерно използване на мерките. И накрая, след а, извънредното положение, стана ясно, че приключва извънредното положение и се приемат мерки, за които правителството заяви, че тези мерки имат за цел да имат еквивалентен ефект на мерките, прилагани до този момент в рамките на извънредното положение. За тази цел бе прият закон и този закон вписва в правната а, уредба мерки, които с еквивалентен ефект на тези, които бяха използвани при извънредното положение. Така, например, установяването на периметър на сигурност, извършването на проверки, претърсвания, обиск, претърсване на превозни средства и така нататък. Например, за дадени мероприятия всички тези мерки могат да се прилагат. Затварят се някои ам, места, религиозни места – в случай, че думите, които се използват там или теорията, която се проповядва, води до насаждането на омраза. Аз лично се запитах дали говорейки за идеи и за теории, ние всъщност не въведохме отново това, което по време на предишното законодателство наричахме престъпление, свързано с а, начина на мислене. В случай, че има сериозни основания да се смята, че поведението на някой представлява заплаха за обществения ред, могат да се прилагат тези мерки. Ние обаче поставихме а, тази формулировка под въпрос, защото тази формулировка е прекалено обширна какво означава сериозни намерения? Това означава, че могат в този случай да се наложат административни мерки, домашен арест, електронен надзор, забрана за влизане на определени места и така нататък. Това което наричаме в новия закон посещения и изземвания, също заслужава нашето внимание. Преди да се направи проверката, трябва да се получи заповед. Предвиждат се определени условия – но на практика това би означавало, че компетентните органи могат да отидат при съдята и да му кажат, ако не подпишете господин съдя сега, тук и веднага, след един час вече може да е много късно. И разбирате какво решение ще вземе той. Но по този начин е изготвен закона и това е резултата. Както вече казах, крайна сметка разполагаме с един постоянен механизъм, който включва в голямата си част мерките, които се прилагаха по време на извънредното положение. А относно съобразността с конституцията на тези мерки, въпросът си остава нерешен. Дали тези мерки се прилагат временно или постоянно, е нещо, по което трябва да се произнесем. Има и много други законодателни текстове, които цитирах малко по-рано, които допълнително засилиха законодателния процес. Имаме разпоредби по отношение на борбата с тероризма, забраната за напускане на територията на страната, тя беше подсилена, административен контрол върху лицата, които се връщат от чужбина както и върху лица, за които има сериозни съмнения, че те са се обучавали в чужбина, за да може да извършат терористично нападение при връщането си на европейска територия. И не на последно място, административното задържане на дадено лице в рамките на 4 часа по смисъла на закона от 3 юни. И тук трябва да има обосновка и да има сериозно основание да се смята, че поведението на това лице ни навежда на мисълта, че то може да е свързано с терористична дейност. В общи линии смятаме, че аргумента по смисъла на който се казва, че този е, закон не нарушава свободите, защото трябва да са на лице някакви изключителни обстоятелства – е текст, който всъщност има предвид само тероризма. Само дето в текста никъде не виждаме думата тероризъм. И се оказваме в следното положение. От края на 2015 година ние живеем в една логика на подозрението. Наказателното право – Нарушенията по смисъла на наказателното право не се свързват вече само с конкретно извършени престъпления. Те се свързват с много по-обширни деяния. Достатъчно е само подозрението. Подозрение по отношение на поведение от страна на дадено лице. Както вече казах, от януари 2016 година, а тогава дадох интервю пред Люмонт. И тогава говорих за френската революция и за тази култура на подозрението. Превенцията, казах, е необходима но разделянето и от санкциите и превръщането и в репресивен механизъм ни води до повратна точка, която ще изгради едно общество базирано на подозрението. Принудителните мерки, санкциите са свързани с пренаписване на административното право. Това ще махне човешкото измерение на отговорността и ще постави акцента върху опасността, която ще заличи границата между човешките същества и нечовешките такива. И ще размие цяло понятието за невиновност. Пример. Престъплението свързано с влизането в терористични сайтове – на два пъти подобно подозрение бе отменено от Конституцион... Конституционалния съд. Той постанови, че ако искате а, това да служи като база за повдигане на обвинение, то тогава това престъпление трябва да бъде разписано в Конституцията. Всички тези факти доведоха до обрат в наказателното право. Това ще се доведе до прилагането на принципът по смисъла на който трябва да има предвидимост на наказуемите деяния. И това ще се случи у нас, но и в другите държави. Трябва да има предвидимост на правните мерки. Текстът вече съвсем не е ясен в това отношение, откъдето се подкопава и правовата държава. Приключвам, госпожо председател. Днес у нас имаме едно двойно наказателно право. От една страна обичайното наказателно право и от друга страна наказателното право в областта на тероризма. То води до създаване на административно наказателно право, т.е. административно право, което дава възможност да се предприемат мерки, ограничаващи правата и свободите. Разпоредбите на закона от 30 октомври 2017 година са разписани не в наказателно-процесуалния кодекс, а в кодекса за вътрешна сигурност. Това означава, че от текст който се прилага от правосъдието, ние ги сложихме в текст, който се прилага от полицейските органи и администрацията. Мисля, че за в бъдеще ще трябва внимателно да помислим върху това – Акта в областта на тероризма на Обединеното кралство дава възможност да се задържат и претърсват пътници, ако на летището, ако има подозрение, че те могат да извършат терористична дейност. Дава се възможност за събиране на биометрични данни, за сваляне на данните от телефоните. И в момента този закон се разглежда от Съда по правата на човека. Или делото Бегал срещу Обединеното кралство. Госпожо председател, това отношение имаме засилено сътрудничество между държавите членки. Ако искате, мога да ви прочета и текста от 12 декември. Работихме и с други държави членки. Това се случи по време на конференция в Страсбург през септември миналата година. Това беше една неофициална среща. на една асоциация, която включва 15 различни такива от различни държави, от Испания, от Англия, от Белгия. И на тази неофициална среща се получихме взаимно от опита си и повдигнахме този важен и труден въпрос за търсения баланс между сигурността от едната страна и зачитането на свободите от друга. Необходимо е да предвидим международни външни механизми за контрол в областта на сигурността. Госпожо председател, като гост днес тук при вас, това е моята цел. Целта ни е оправдана. Желаем да спасим живота на много мъже, жени и деца. Трябва да борим с а, една варварска организация. Организация, прибягваща до безпредседентно варварски методи. И разбира се, сме длъжни да го сторим, защото живеем в едно пространство без граници от полицейска гледна точка, гледна точка на сигурността. Ето защо трябва да положим усилията заедно, спазвайки основните водещи принципи на свобода и основните човешки права. Смятам, че това е отговорността, която носи Европейския съюз. Това е отговорността, която вие трябва да поемете, когато изготвяте законодателните актове на Европейския съюз. Вчера приехте директивата, за тероризма. Днес работите по други документи, които ще приемете утре. По същите въпроси работи тази специална комисия с мандат до септември тази, чието мандат изтича по септември тази година. Но смятам също така, че Европейския съюз би следвало да окаже влияние върху държавите членки. Казвам с други думи, държавите членки също трябва да спазват тези принципи на национално равнище, тъй като в, в, в тази област, разбира се, попадаме в правомощите на, на националните е, правителства и всяка държава членка се придържа в това отношение с принципите, които се придържа от както се помни, и които са заложени там далеч по-давна от е, третият стълб, който спомена и господин Офлахарти. Тоест много е важна дейността на национално равнище и затова смятаме, че контролът, било то е, на, контролът на национално равнище, независимо дали идва отвътре, то в самата държава или отвън, е от ключово значение. Няма как да се прилагат тези принципи без паралелно с това да се спазват основните ни принципи и ценности, основните човешки права и демокрацията. И това няма как да се случи, ако няма постоянно наблюдение и постоянна проверка от страна на органите, които са да кажат, внимавайте, не пъсте да да прекрачите жълтата линия, още по-опасно ще бъде, ако прекрачите червената линия. И смятам, госпожо председател, че вашата комисия върши прекрасно тази роля и много ви благодаря тази възможност да принеса за нейната работа. Благодаря ви, скъпи Жак Тубон. Магистрал ми le doigt sur euh, la problématique des démocraties, tout simplement euh, confrontée à, всичко по прекрасен начин обобщи всички въпроси, свързани с а, свободата и с а, основните човешки права, новите заплахи, заплахи, които с се появяват от хора, които са прекрасно съпознати с слабостите на нашите съдебни системи, с системи за правоприлагане. Мисля, че по прекрасен начин иллюстрирате този проблем, представяйки ни положението в Франция, една от най-изложните на заплаха една от най-заплахи държави членки на Европейския съюз. Е ежедневната заплаха в Франция е много висока, което пък от своя страна доведе до създаването на цял инструментариум, инструментариум от мерки. Много добре представихте закона за извънното положение и начинът, по който се гледа на положението в момента. Споменахте, че основната ни цел е напълно легитимна, но едновременно за това трябва да направим всичко възможно, за да се спазва правовата държава и доброто равновесие. И най-любезно призовахте Европейския съюз и нашата а, комисия. Припомням, разбира се, принципа за върховенство на националното право и на държавите членки в областта на вътрешните работи. И а, в това отношение припомням колко смела позиция предприе нашия парламент създаването на тази комисия. Това е тема, която вълнува много общественото мнение и се оказва, че съгласно последното проучване на Европарламента, основното притеснение на европейските граждани е свързано с сигурността. Включително и в Франция притеснения, които надхвърлят тези с безработицата, например. Не искам дебата да се върти само около положението във Франция, но много добре ни припомнихте опасностите и цели, които се опитваме да постигнем. Мисля, че вашите коментари сигурно ще предизвикат много коментари и бележки от страна на колегите. Също така предполагам, че вашите коментари ще предизвикат много други дискусии тук в комисията отвъд въпроса за оперативната съвместимост. И това е въпрос, който ще ви задам, между другото, с самата аз, също, тъй като ме помолихте. А ще дам думата на Арно Данжон, Ана Гомес. Изказа желание да зададе въпрос. Помните, изготвяме списъка и заместник председателят Ванесяно. Ако искате, може да ми говорите сега, така поне ще сме приключи този въпрос. И така, за какво говорим? Към днешна дата, тъй като все пак всичко това започна на 12 декември, т.е. с предложението, направено от страна на Европейската комисия с цел засилване на Съюза за сигурността. Става дума за два нови проекторегламента, чиято цел е да се преодолеят слабостите, свързани с недостига на информация, подобрявайки системите за информация в областта на сигурността, на управлението на външните граници и миграцията, и като ще гарантират по-добър обмен на информация, между отделните системи, било то в, в, в интерес на или за целите на полицейските служби, митническите служби или други заинтересовани компетентни органи. Това предложение, разбира се, беше внесено от господин Тимерман, господин Мамополос, господин Кинг съвместно и както каза господин Офлахарти, това предложение може би да попълно изглежда напълно легитимно с цел подобряване на сигурността в Европа. И след всеки терористичен атентат се поставяше въпроса за обменът на информация и се поставяше въпроса дали този обмен не е бил прекалено ограничен, дали не е закъснял прекалено много, започваха се с хипотези. Ами ако бяхме разполагали с това конкретно сведение или ако бяхме разполагали с точно това досие, може би щяхме да сме задържали някои от извършителите преди те да пристъпят към акта. Защо в контекста на тези притеснения предложението на Пъстата комисия изглеждат напълно основателни и легитимни. Но едновременно с това, госпожо председател, мога да кажа, че напълно споделям притесненията, изказани от господин Офлахър, и директорът на Агенцията за основните права, както и на Европейският орган за защита на данните, също имаха възможност да излязат с становище в рамките на дейността на експертната работна група на високо равнище, като разглеждаше предложението. Както каза господин Офлахарт, има и предложения, по които агенцията все още не е излязла с позиция, но все пак двете институции, а именно Агенцията за основните права и Европейският орган за защита на данните заявиха каква е тяхната позиция по съдържанието на това предложение. На първо място е притеснението. Притеснението, че е, власти, които имат е, различни мисии, в някои случаи много различаващи се мисии, а именно е, граничните служби, репресивните органи, полицейските служби и митническите служби. Всички тези служби ще имат достъп до данни, които не винаги са пряко свързани с изпълнението на тяхната мисия. И това споделяне може да доведе до смесване на тероризъм и опасност от една страна и а, чужденци или лица, а, поискали убежище от друга страна, което ми напомня въпросът зададен господин Ван към господина Флахарти, който аз слушах много внимателно. И също така има опасност да по този начин да не вредим на гореспоменатите е, граждани на трети страни и лица поискали убежище. А както знаете, Активистите защита на правата на човека, както в Франция, така и в други държави членки, много в момента са силно притеснени от положението с защита на правата на човека на лицата, търсещи убежище и другите граждани трети страни, намиращи се на наша територия. Ето защо все по-често обаче има тенденция да се смесва управление на миграционните потоки, потоци и а, мерки за сигурност и има опасност, съгласно тези контролиращи ор... органи, е, обединяването на информационните системи да на практика да заличи разграничението между борба с тероризма и управление на миграционните потоци. Също на практика това може да доведе до а, пълно припокриване на понятието терорист и чужденец и това е записано в становището на Европейският орган за защита на личните данни и като, като също така се добавя, че заличаването на това разграничаване може да бъде избегнато само чрез много ясно определение на данните, които са нужни и би следва да се събират за всяка една конкретна ситуация. От друга страна, този нов инструмент за оперативна съвместимост би следвало да се създаде и да се прилага при пълно спазване на европейският режим защита на а, основните права и защита на личните данни. Знаете, че беше прият новият регламент а, за общите разпоредби за защита на личните данни, който в момента се транспонира, който в момента извините, се при... започва да се прилага на национално равнище, като там са заложени принципите за потребност и съизмерност. Също така, би следвало системата да бъде съпъствана с много конкретни предпазни мерки. Няма да ги изреждам всички, но заедно обмислихме въпроса и като цяло нашето становище отново се доближава до това на агенцията и на Европейския орган за защита на данните. И последният ми коментар, който не само на, в качеството ми на обуцман, но и на човек с богат опит в тази област. И се основа също така и на случилото се съвсем наскоро, за съжаление. Цялата тази система няма да послужи за нищо, ако не е на лице взаимното доверие между разнователните служби. А тези същите разнователни служби не правят точно това, от което се оплакват, че не правят останалите, а именно не им предоставят нужната информация своевременно, когато те имат нужда от нея и тъй нататък. Или казано съвсем ясно, в конкретния случай проблемът е много по- повече на равнището на прилагането на законодателството, отколкото на съдържанието на самият законодателен текст и начинът по който той може да бъде разписан. Мисля, че господин Държан има повече какво да каже по темата. Може би няма да каже, но със сигурност има доста повече позиции в това отношение. А, ако нямате нищо против, ще дам думата на господин Жерар Дюпре, защото ми се струва, че неговия въпрос е по същата тема, след което ще дам думата на а, господин Държан. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда лаконичен. Всъщност мисля, че има почти процедурен въпрос за оперативната съвместимост. Между другото, на 100% споделям притесненията на господин а именно не бива да се прекрачва червената линия между изискванията за гарантиране на сигурност от една страна и опазването на основните човешки права от друга страна. Каза, господин Тубон, каза няколко други важни а, бележки, които напълно споделям, а именно, че от утре всички а, служби ще има достъп до всички данни, но това не отговаря на истината. Инструментът, видимо, в който е предложен в момента Европейската комисия, ограничава достъпът на отделните служби към съответната база данни и информационна система, докато са имали достъп до момента. Тоест, да твърдите подобно нещо по никакъв начин не отговаря на съдържанието на текста, по който работихме заедно. На второ място, господин Тубон, много ще се радвам, ако може да ни покажете, че в текста за оперативната съвместимост се смесват елементи, свързани с управлението на миграцията и с, с тези, свързани с борбата туризма. Аз лично не виждам това нещо в текста никъде. На трето място, новата система за оперативна съвместимост не създава нови данни. Тя създава само възможност за обединяване и споделяне на тези данни. Тоест, всички въпроси, свързани с качеството на самите данни, не е засегнато от текст, разпореждаща оперативната съвместимост, а се разпорежда съответните текстове, с които се създават а, базите данни. Така че не знам, господин Топон, кой ви е написал текста, но може би не за да му кажете, че не е лоша идея да прочете още веднъж предложението на Европейската комисия. Памопулос, ки, je le sache, est commissaire pour la migration. Господин Аврамополос, който е комисар, отговарящ за миграцията, ако не се лъжа, нали сте съгласен с мен, господин Дюпре? като гласа, също така за вътрешните работи и гражданството, заяви Днес превръщаме в действителност последният най-важен елемент от законодателството ни, което има за цел да преодолее слабостите и пропуските в системата ни за управление на, гранични, на външните граници и управлението на мегазонните потоци. От сега нататък граничните и полицейски служби ще разполагат с нужните им сведения и запълняват своята мисия. Това е водеща инициатива на Европейската комисия, така че призовавам колегите да подкрепят и те нататък. Това не смятате ли, че е, е, е свързано с миграцията? господин Дюпре. Да, казват, че ще разполагат с нужните им данни, никой не казва, че те ще бъдат същите. Да, някои от данните ще бъдат на разположение на граничните служби, а други ще бъдат на разположение на полицейските служби. Господин Тубон, в през резюмето от 12 декември на комисията се твърди следното. В момента официалните системи на Европейската комисия не са свързани помежду си две точки. Данните се съхраняват отделно в отделните системи, които на практика ги разпокъсват и прави трудно съвместното им съгласите има потреба. По този начин има опасност да пропусне важна информация, по този начин да даде възможност на туристите да пропуснат тази пропуски и т.н. нататък. Нашето предложение ще даде възможност да се преодолеят тези слабости и да се гарантира, че данни, които се предоставят на гранични полицейски служби, ще бъдат изчерпателни, пълни и нужните им данни. Тоест, ако искате да се преодолее това, тази, това а, сегментиране на базите данни, значи, че ще има една обща база данни или аз нещо не разбирам това през комюнике на Европейската комисия. Euh, Изказвам се в а, качеството си на омбудсман, но когато разговарям с членове на парламента, с непрофесионални организации и т.н., винаги водя дискусията под формата, който ми предоставят а, моите събеседници. В конкретния случай водим дискусията в специалната комисия на Европейския парламент. Но все пак. Господин Пре, нека да си кажем а, нещата право в очите, нека да си признаем истината, а не както вие ме обвинихте, че съм ги че съм изкривил твърденията. Отново ви казвам, цитирам през комуникето от Страсбург от 12 декември 2017 година. Това, което прочетох е било казано, както ви го прочетох, черно на бяло. Цитирам през комуникето. Също така и публично достъпните заключения на работната група го потълщават. Защото ако твърдите, че това, което твърдя, съм отговаря наистина тогава, защо изобщо се прави това предложение? Non, non, non, non, parce qu'il y a des <laughs> questions. Euh... J'affirme que dans la proposition de la Commission, il n'y a pas de nouvelles données. Отново утвърждавам, няма да има никакви данни свободно на новата система и на второ място. Достъпът до отделните категории данни остава същия достъп, който вече е разположен в законодателните актове, които създават съответната база данни или съответната информационна система. Госпожа Криспек, да, вярно е също така, че предложението на Европейската комисия е по съдебно на оперативната съвместимост и целите за сигурността и минуто на доброто равновесие са теми, които пряко ни е, засягат. Зададохме ви въпро... вашия въпрос на директорът на Агенцията за основните права. Зададохме го и на господин Тубон и днешният дебат показва, че имаме е, нужда да ам, изясним въпроса. Опитвах се да, да намеря съответният член от е, общият регламент за общите разпоредби за опазването на личните данни, който четира вчера господин Кинг не можах да го намеря, но не искам да навлизам в този дебат. Господин Тубон. Действително това, което казва господин Дюпре е вярно. А именно, в предложението, в съобщението на областната комисия и в на регламентите не става дума за нови данни, които да се събират, а целта е да се оптимизират тези данни. Но, пак казвам, на страница втора на съобщението. Когато се обяснява, например, че целта е да се възпрепятства множеството самоличности, за какво говорим всъщност? Ma question portait pas là-dessus, mais j'en profite quand même. Господин Даншан, въпросът ми не беше по тази тема. Че когато се говори за премахване на границите, това не значи, че ще има обединяване. Тоест ще има възможност за, обед... за преминаването на база данни по друга, но няма да има повсеместно сметване на информационните системи или базите данни. Много е важно за какво говорим тук, но не всеки ще има достъп до всичко. Няма да създадем една огромна база данни, която съдържа всички досиета, с които разполагаме в момента. Така че нека все пак да вземем предвид заложените предпазни мерки. Скъпи Жака, благодаря най-напред за присъствието ви днес сред нас и за встъпителното ви изказване. Не съм сред а, истерично настояващите за а, засилване на сигурността. Има такива и в моето политическо семейство. Никога не се подох на, тази, на това изкушение, дори и след трагичните събития в Франция. Винаги съм твърдял, че трябва да се избегне на всяка цена прекомерните мерки, реакциите, основаващи се на емоциите и предприемането на мерки от съпротивно естество там, където няма реална нужда от тях от оперативна гледна точка. Така че в това съм напълно съгласен с теб. Но а, съм малко по-критично настроен към, каз... към казаното от теб а именно това, че законодателната разпоредба в Франция отива прекалено далеч и в по-голяма степен привилегирова гарантирането на сигурност в ущърпа на основните права. Мисля, че има обръщане на на подозренията във Франция в момента. Тоест, всяка една разпоредба, която дори с временен характер засилва а, правомощията на административните органи го прави задължително и автоматично в намалявайки върховенството на закона и подривайки правовата държава. А припомним, че административните органи са също част от тази правова държава. Много често, слушайки дебатът във Франция, остана с впечатлението, че на административните органи се гледа като на липса на правов режим. Това обаче не отговаря на истината. И ако вземете предвид разследванията, които се водят по подозрение за терористична дейност, всеки един от тези всяко едно от тези разследвания приключва с съдебно производство. С съдебно производство подчертавам, а не с някакъв специфичен вид производство от псевдосъдебен характер. Тоест, изключенията от общият правен режим са много ограничени с време характера. По отношение на обиските, в момента в постелца обиска се, се, се, се включва ролята на специализираният съдя, отговарящ за мерките за задържане и ограничаване на свободата. Не съм съгласна с вашето твърдение, че, той, че този специализиран съдя задължително ще отговори на искането на полицейския служител и другите служители, и които ще подпишат искането под заплаха какво ще се случи, ако не го направите. Ами аз мога да ви цитирам пример от миналата седмица от моят избирателен регион, където полицейски следователи са поискали от съдята да подпише подобно искане за обиск и това искане е било отхвърлено. А, сега вече има и предварително съдомяване за обиска, което малко вече е в а, рамките на абсурдното. Но добре, ако изобщо има а, идея за обиск, и ако се предвиди предварително осведомяване, защото лице, че то ще бъде, че то ще бъде обискирано, ами, знаете, това вече граничи с напълно нелепото. Даде да, да подчертая, че е имало 110 а, случаи, които са били отнесени до вниманието на омбудсман през последните две години. Действително остава дума за 110 а, жалби в повече, но това все пак не нарушава принципа на съизмеримост. Припомням ви, че към момента в а, досиетата на специализираните служби, а, които са в системата за следене на Става дума за досиетата за радикализирани лица и в нея има 12 000 лица. Не съм споменала по никакъв начин те наречените досиета ЕС, които по никакъв начин не искам да ги засягам като тема. Става дума за хората, попадащи в системата ФСРП, т.е. това са лица, за които са подадени потвърдени сигнали за радикализация и всичките се следят ежеседмично в префектурите. Пак казвам, става дума за 12 000 души от тях всъщност 110 случая са стигнали до омбудсмана. Ами не мисля, че тук става дума за някакво скандално нарушаване на принципа на съизмеримост. Всичко това го казах, за да отбележа, че френската правна рамка, която безспорно не е съвършена и затова имаме и обусма, който да, да гарантира нето спазване, но, но ми се такова, че тя като цяло не противоречи напълно на основният режим за опазване на свободите и основните човешки права. Да се питам защо, правите тази рамка, се питам защо предоставането на правомощия на административни органи, дори и при изключителни обстоятелства, и за ограничен период от време се смята едва ли не за предоставяне на пълно свобода на ефективните органи, взимане на решение на случайен принцип и че всъщност се пренебрегва липсата на надежен контрол в всички разпоредби, свързани с опазването на човешките права в контекста на борбата с тероризма. Дабор, euh, il du tout. Euh, Въпросът на е, господин Дажан действително е много важен. Не смятам, че съществува подобна идея, че административните органи а, по своята същност са а, синоним на прилагане на своеволие за разлика от съдебните власти. Както ни припомни и господин Денжан, съдята отговаря за административните съди, извинете, отговарят за мерките, мерките за обиск, например. Но също така е вярно, че от десетилетия на само административните съдии са защитници както на а, човешките права, така и на основните свободи. Има решение на Конституционния съд от 90-та година в това отношение, което е кристално ясно. И това, между другото, е едно от нововведенията на извънредното положение съгласно закон от 2014 година в сравнение с закон от 55 година. Въвеждаше нещо, което не съществуваше в закон от 55 година, а именно възможността административните съдии да имат контрол върху мерките на свързаното положение, било то обиски, задържания или задържания под домашен арест. Но при тези мерки, свързани с а, из, а, извънредното положение, този контрол се осъществява след прилагането на мерка. Мерката и става дума за законосъобразността на съответната мярка или подозренията за надхвърляне на правомощията на съответният орган, който е приел и приложил същата тази мярка. Но това, пак казано, се случва в, след като тази мярка вече е била прията и приложена. И именно за това, Арно, една от но постиженията на закона от 2000 и година и новият закон, който беше прият през юли след с помощта на новото парламентарно мнозинство, тъй като новото мнозинство, заедно с Сената, който, както знаете, винаги има различен политически състав от парламента, се обединиха за да приемат важната идея, е, че трябва да има предварителен контрол на съдята, било то и е административен съдя, който да оказва този контрол с последващо действие след приемането на съответната мярка, това се предвижда съгласно действащият закон за съответното положение. А припомня също така, че в действителност са прияти около 4500 подобни изварени мерки в рамките на изварено за извареното, закона за извареното положение, след провеждането му. И въпреки, че ние сме, до нас достигнали само 110 жалби, и е имало над 1000 съдебни производства, т.е. над 1000 съдебни иска са заведени, което значи, че по-голямата част от хората а, са а, преценили, че е по-уместно да се обърнат към административният съд, по-сериозните проблеми са решили да сезират Конституционният съд. Говорим тук, разбира се, за по-големите администра органи, а не за отделни лица, отколкото да се обърнат към нашата институция, т.е. на омбудсмана, тъй като ние отговаряме по-скоро за зачитането на правата от гледна точка на деонтологията, съгласно разпоредбите на Кодекса за вътрешната сигурност. накрая последен коментар, показаното от Арнал Данжан с всички прияти административни мерки, бяха заведени много малък брой съдебни производства по подозрения за тероризъм. Имало е доста по-голям брой съдебни производства, свързани с притежание на, на наркотици, трафик на оръжие и други престъпления, свързани с обществен, с обичайният прав, правна, обичайното право, но много замоксените производства по обвинение в терористична дейност. И тук се връщам на казаното и от мен, и от Арно Донжан преди малко. А именно, По-голямата част от меките, които дадоха възможност да се предотвратят голям брой туристични атентати, които се планираха на нашата територия, беше възможно благодарение на дейността, която провеждат нашите разследвателни служби извън страната, в страната. Случаи, които са били прихвърлени към съдебните власти и които са предприели нужните дейности в случай на нужда. Или казвам други, действа, прилага се обичайната процедура за превенция. Тогава се питам, защо точно ни трябва тези нови закони, нови мерки. Но от друга страна, се радвам това, което казваш, именно, че от твоя департамент административните съдии си вършат работата. Благодаря ви за отговорите. Анна Гомеш има думата. Е, Благодаря ви, господин Тупон, за всичко казано от вас. Това беше много интересно. Споменахте мерките или по-точно опитът за въвеждане на възможност за отнемане на френското гражданство на хора с двойно гражданство. И ако не се лъжа, тази мярка не беше приета благодарение на усилията на тогавашният министр на правосъдието госпожа Тобира и това е прави чест, бих казал. Госпожа Стевенс, който вече не е в залата, зададе въпрос за експулсирането или екстрадацията на заподозрени в туристична дейност. Питам се, дали в рамките на дебата, провел се в Франция и възоснова на данните, с които разполагате, тази налудечева идея да се екстрадират за, за подозрените в терористична дейност може да гарантира по-ефикасен контрол на същите тези лица, в сравнение с съществуващия такъв контрол в Франция, предвид законодателната рамка, която вече вие описахте. И се питам дали в страна като Марокко, например, тъй като голяма част от заподозрените лица са с мароканско гражданство, да питам се дали в Марокко може да се гарантира минимално ефикасно съдебно производство, като говоря тук не само за мерки за сигурност, но и за възможност за, за произнасяне на, на справедлива съдебна присъда. Ако се окаже, че действително тези е, заподозрени лица са терористи, има основаните да бъдат осъдени като такива. Господин Тубон, първо, в светлината на настоящата правна рамка разполагаме с мерки, които дава възможност за екстрадиране от територията на Франция на осъдени лица. Разполагаме с такива разпоредби, както по-голямата част от държавите членки, но тези мерки не засягат заподозрени в извършване на някакъв вид правонарушение лица. Това е първо. Второ място. По отношение на мерките, които биха могли да направят възможно екстрадацията на тези лица, действително Чуха се гласове и в общественото мнение в защита на подобно предложение, но честно казано оставам с впечатлението и говоря под контрола на Арно Тонжан, че още сме много далеч от подобна мярка и че всъщност се зададе въпрос единствено и само за хората с двойно гражданство, но тук въпросът е различен. Постановката беше различна. Идеята беше на съответното лице да се отнеме френското гражданство, защото тези лица са били осъдени. И тъй като те вече не са френски граждани, те могат да бъдат а, експулсирани от страната. Това беше основна, това, това беше всъщност а, постановката, но както вече казах, тази мярка не беше прията. И накрая, пак казвам, въпреки че говорим за много сериозни и дори трагични въпроси, ще си позволя да го кажа с усмивка. Оказа се, че терористите са най-добре запознати с, с разписанието на влаковете и на полетите. Така че, ако си мислим, че поне ще ги пратим веднъж някак извън територията на страната, те няма отново да се върнат, ми се струва доста нелепо. Освен, разбира се, ако не гарантираме надежен надзор и контрол на тези лица, както казах и преди малко. А последна, по, по, последният въпрос, госпожо Гомес, няма да взема позиция. Или по-скоро ще си позволя да кажа, че за да се гарантира ефикасност на този вид мерки, би следвало тези лица да бъдат изпратени в трети държави, където сме сигурни, че към тях ще се приложат мерки, които напълно противоречат на основните човешки права и свободи. И се надявам, че не сме стигнали чак до там. Макар, че в рамките на политиката за убежище и за миграция се правят подобни предложения да се връщат обратно лица, включително лица подали молба за убежище в тъй наречените сигурни трети страни, макар че те също изобщо не са безопасни страни за съответните засегнати лица. Единственото, което сме сигурни, е, че тези държави по никакъв начин не са сигурни за тях. Да, малко отклонение от темата. Казва госпожа председателката и много ясно изказана позиция. Господин Тупан, А между другото, в момента се обсъжда регламента за сигурните трети страни председателката. Действително въпросът е много важен, но доста време само го обсъждаме чрез сключването споразумения за повторно приемане с а, а, Пакистан и други страни. Започва постепенно да прилага този механизъм. Не сме стигнали още до него, но дълъг е пътя, господин Тубон. От десетилетия знам вече се обсъжда Женевската конвенция и още тогава вече се обсъждаше въпросът за сигурните трети страни. Много ви благодаря. Елена Валенсиано, нашата заместник-председателка, има думата. Благодаря ви, ще се изкажа на испански, за да не бъде дебата изцяло френски. Точно за това пък ще си изкажа аз на испански. porque usted nos invitaba a reflexionar eh, sobre lo que... Призовахте ни да обмислим случващото се настоящия дисбаланс в полза на сигурността и в ущърп на основните права. Този дисбаланс вече е факт. Говорихме за него още преди години. Не мисля, че можем да говорим за евентуален дисбаланс, тъй като дисбалансът вече е на лице. Какво е положението в обществото по настоящем? Хората са много по-загрижени за сигурността си, отколкото за свободите си. Хората са загрижени за сигурността си поради съществуващите заплахи. Приемането на законодателство в отговор на травматизиращи събития няма да ни доведе до никъде. Това ще доведе до още по-травмиращи събития ситуации и ще се приема все по-строго законодателство. Мога да ви дам за пример проверките по летищата. Проверките по летищата са истински кошмар, но всички се примиряват с тях. А каква е ефективността на тази мярка? С оглед предотвратяването на евентуални нападения, правена ли е изобщо такава оценка вероятно ли е да бъде направена оценка на всички тези толкова строги проверки, които изключително затрудняват най-вече неевропейските граждани? Ефикасни ли са действително подобни систематични проверки, като например претърсването на отделни лица? Правена ли е действително системна оценка на ползите от подобни мерки с оглед на сигурността? Може би, ако направим една такава оценка, ще намерим и реални решения. Благодаря ви. Господин Топан, имате, имате думата за отговор. Струва ми се, че като цяло мерките, които се приемат, разбира се, ако не наделеят емоциите, подобни мерки би следвало да се приемат с доста повече здрав разум. И именно това е основната трудност в тази област. А именно, правото ни носи отговори, основаващи се на логика, почиваща на основните ни водещи принципи, които са безпогрешни, и очевидно изправени пред тези, отговорът ни дава правото, наделяват предложения, които по никакъв начин не могат да бъдат определени като рационални, които често се ръководят от емоциите, които често се влияят от медиите. Преди две години един от а, ръководителите на службите за сигурност, изказвайки се пред една от комисиите, не знам в Сената или в Националната асамблея, заяви, мерките, които се предприемат, ако искате лично ми мнение, имат за цел единствено и само да успокоят общественото мнение, т.е. да уверят обществеността, че правителството предприема някакви мерки, а не стои с скръстени ръце. Разбира се, подтекстът на казаното от този ръководител беше, ако ми дадете повече средства, ще бъд, свърши доста по-ефикасна работа, отколкото с тези мерки, които предприемате. И той всъщност беше прав. За това и ние се противопоставяхме на много от новите разпоредби в закона за разузнаването. Там се предвиждат разпоредби, които до такава степен навлизат в личното пространство, че поставят под въпрос основните свободи и в голяма степен основните човешки права. Но ми се струва, че казаното от вас за мерките за сигурност на полетищата до голяма степен се писва същата логика. Тоест, представете си, ако че утре пристигнете на някое летище и стигнете до гейта без някой да ви попитан каквото и да е било. Вие или може би, ако не вие, някой от а, спътниците ви сигурно ще каже, ма те са полудели, ма никой нищо не контролира вече, всеки може да се качи в самолета и да го взриви. Очевидно е, че сме на такъв етап, че обществото в много силна степен обръща внимание на този въпрос. И затова ви казвам, трябва да се опитаме да приложим малко повече здрав разум, да се прилагаме в по-голяма степен към да придържа по-голяма степен до съществуващите правни разпоредби. И това отношение господин Държан отбеляза, че имаше интересни разпоредби в закона от 30 октомври, а именно там се заявява, че закона ще се прилага само до 2020 година, а през 2020 година ще престане да е в сила този закон и ще има нова дискусия, ще се направи оценка на ефикасността на нововведените мерки, ще се обсъди дали те трябва да бъдат запазени а, или запазени, променени или премахнати. Разбира никой не може да предвиди какво ще в какво ще състояние ще се намира Франция, Европа или общественото мнение през 2020 година, но все пак това е ам, стъпка напред в посоката, която вие госпожа си председател. Благодаря ви. Господин Жак Топон, отново дам думата на колегите. Спомням също малко време, ако имате допълнителни въпроси. контекст не е много интересен, но мисля, че не говорим точно за общественото мнение. Вчера по време на церемонията за отбелязване на годишнината от варварския токсичен атентат, който беше само първият от цялата такава поредица във Франция, чух за пореден път, че за, Франци... за французите вече нищо не е същото, както каквото беше преди 7 януари 2015 година. И това е вярно. И вие сте прав. Не можем да въведем паралелна съдебна система и аз съм юрист и като юрист съм напълно съгласна с вас. Но едновременно с това във Франция ежедневно успяваме да предотвратим терористични атаки – Едновременно с това, днес следобед обсъждаме конкретния случай във Франция и се извинявам за колегите, но в Франция непрестанно увеличаваме мерките за борба с тероризма. Дори и да не стигаме чак толкова далеч, както вие казахте, и нищо не бяхме направили, положението ще да бъде същото. Струва се, че има, че някои от инструментите и мерките са много полезни и важни, но все пак продължаваме да сме една от държавите най- изложени на туристичната заплаха. Ежедневно се предотвратяват, пак казвам, туристични атентати и общественото мнение действително е буквално залято от а, темата. Така че ние трябва да покажем какво правим пред нашето мнение в борбата с тероризма. В отношенията с господавателите се прилагат същите принципи, като в а, любовните връзки. Тоест, да трябва да докажем любовта си, защото трябва да докажем на гражданите, че правим нещо за борба с а, тероризма. Това очакват от нас гражданите. Ние, ако ги питате, те ще ви кажат, че като цяло много, много ги е страх. Госпожо председател, мисля, че би било интересно, но все пак не аз изготвям дневния ред за заседанието на вашата комисия. Интересно е да се чуе мнението на една институция, която не е напълно независима от изпълнителната власт, но наистина мисля, че би било интересно да чуете гледната точка и на някои компетентни органи от Испания, представители на Конституционния съд от Карлс Руе в Германия, представител на Обединеното кралство, да чуете и да видите какво се е случило и какво е било предприето в тези държави. броят на жертвите в случая не е от значение, но нападение имаше в Обединеното кралство, в Германия и така нататък. А в Германия, също както и Италия, историята е съвсем различна за червените бригади – Идеята е, че това са държави, които излизат от културата на борбата с тероризма. Има и съдебна практика на Конституционния съд на Карлс Руе от 70-те години и тази съдебна практика е изключително интересна. Просто предложение, защото тази тема съвсем не е присъща само на Франция. Благодаря. Предвиждаме да се срещнем с представители на компетентните органи от Берлин. Можем да добавим Конституционния съд на Карл Сруе. Ще се срещнем и с колеги от Испания. Ще чуем сега господин Данжан. Благодаря. Бих искала да кажа на господин Тубон, че съм съгласен с две неща първо. Не винаги това, което успокоява хората, допринася и за тяхната защита. Това е вярно. Имаше много нечувани механизми, които бяха въведени, но тяхната ефективност трябва да бъде преразгледана, но те определено носят спокойствие за хората. На следващо място, колкото и да е перфектен правният ни арсенал – той никога няма да а, замени проблемите в действието на правоохранителните служби и разузнавателните такива. А в това отношение определено има проблем. Всички сме единодушни. Мисля, че когато говорим за обмен на данни, този обмен се извършва много по-добре, отколкото си мислим. Съвсем наскоро в дискусията във Франция бе въведена идеята за създаване на специализирана прокуратура по въпросите за тероризма. Прокурор Молянск смята, че това е възможно. изключително голям брой преписки има в това отношение, но да кажем, че за този прокурор проблем няма да се създаде специализирана прокурорска служба. Дали пък и в този случай няма да се стигне до повишаване на ефективността на службата само със създаването на специализирана такава. Отговор. Аз, разбира се, няма да правя оценка на организирането на съдебната власт. Това съвсем не е в правомощията ми и още по-малко пък трябва да го правя в Европейския парламент. Но бих могъл да кажа следното. Аз бях от тези, които подкрепиха законодателството за борба с тероризма във Франция – Аз участвах и при приемането 86-та година на закона с борба с тероризма след атентатите 86-та година. По това време атентаторите идваха от Близкия изток. Та, въведения тогава механизъм влезе в действие и той действаше близо 30 години. Той беше ефективен, нещо, което ме очудва от една страна, но пък от друга страна той зачиташе принципите на процесуалното ни производство. Този закон създаваше анклави в процесуалното производство, като същевременно съответстваше на цялата ни наказател, на цялото ни наказателно производство. Тоест всички тези критики, които чухме преди малко, определено не могат да бъдат отправени към този закон. Така че двояки бяха качествата на този закон. Този механизъм предвиждаше централизирането в Парижката прокурорска служба на всички случаи на сдружаване на престъпници. В момента, в който е, имахме такъв състав на престъпление, преписката се изпращаше в Париж. Това беше механизма, който се прилагаше последните 30 години. Нямам чувството, че този механизъм може да бъде а, наречен като механизъм, който не дава необходимите резултати. Днес светът а, корено се промени. Терористичните нападения са различни, но този механизъм даде добър резултат. На следващо място имайки предвид различните прокурорски служби, Парижката прокурорска служба, създаването на специализирана такава, бих искал да посоча, че не оставам с впечатлението, че препращането от местните прокурорски служби към Централната парижка прокурорска служба на преписките е, не смятам, че това е представлявало проблем поне по моя преценка. Така че това е една възможна опция. Няма да ви давам личното си мнение, но ако това се случи, това би довело до там Парижката прокурорска служба да има повече права по отношение на постановяването на решения в случаите, които разследва. Мисля, че това беше предложение, което беше казано просто ей така. Но то трябва да бъде подложено на по-задълбочен анализ. Може би в момента министъра на правосъдието се опитва да претегли предимствата и недостатъците на това предложение. А, разбира се, примерът от други държави членки. Можем да се получим от него. В други държави, например, тези случаи се разглеждат в съответните провинции и така нататък. Но не може да сравняваме системите и да кажем и ние така трябва да правим. Има си система в Испания, система в другите държави и така нататък. Прокурорът Ланс би могъл да бъде този, който ще носи отговорност за тази прокурорска служба, така че не можем да кажем, че той няма интерес. Госпожа Киничи. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на нашия гост за много подробните му бележки, както и за проявената откритост. Наистина му благодаря, тъй като онова, което изложи днес, ще бъде важно за по-нататъчната ни работа. Когато говорим за основните права и тяхното опазване, трябва да вземем предвид и онова, което каза колегата Гризбек. Ще формулирам въпроса си малко по-различно от нея. По повод годишнината от трагичните събития в редакцията на Шарли Ебдо, можем да кажем, че хората са с впечатлението, че нищо не е както е било преди. Моят горчив личен опит показва, че това наистина е така. Баща ми бе убит от мафията преди близо 35 години – бе взривен автомобилът му. И от тогава насам животът на семейството ни корено се промени. Корено се променя животът на близките на загиналите, не само защото те никога не могат да забравят случилото се, но и защото не могат да попълнят празнотата. Няма нищо, което да ги обещети за загубата им. Вие с право говорихте за пострадалите. Важно е да се опазят и техните права. Онова, което е закрепено в директивата, предвижда различни форми на опазване – В директивата са закрепени изисквания към държавите членки в това отношение. Смятате ли, че можем да направим нещо повече? Може ли някои държави да послужат за пример на други? Благодаря ви предварително за отговорите, които ще ми дадете. Благодаря ви също така, че в началото Говорихте за работата на хоризонталната група за правата на малолетните и непълнолетните. Те са най-уязвимата група лица. Онези, които са в най-неравностойно положение. Нерядко именно тези лица са онези, чието глас не се зачита в достатъчна степен, когато пострадат от организирана престъпност или тероризъм, например. Почти нямат възможност да участват в производствата. Благодаря ви, че упоменахте работата на хоризонталната група. Мадам е, е, Чиники, ще бъде... Е, Госпожо Киничи. Смятам, че ако погледнем на това в светлината на историята, имайки предвид, че сме тук в Европейския парламент и тук ние сме наследници на всичко, което изгради Европа след Втората световна война, мисля, че дори сме длъжни да погледнем на случващото се през тази призма, се падането на Берлинската стена 89-та година и влизането тук в Европейския парламент на представители на всички държа... тези държави, които нямаха демократични представители в рамките на 40 години. Та, да. ако погледнем на нещата по този начин, действително можем да кажем, че нещата вече не са такива, каквито бяха. 11 септември промени всичко в САЩ. Всички, които по един или друг начин следят случващото се в САЩ, в съдебната система, в административната такава и така нататък, знаят, че синдрома на 11 септември днес завладя и Европа след терористичните нападения – на Даеш. След всичко, което се случи в нашата държава, във Франция, но и в други, в Германия, например, или Дания, или Обединеното кралство. Sur le plan historique, c'est comment en sortir? Въпросът сега е как да се справим. Да продължаваме ли да твърдим, че нещата вече не са такива, каквито бяха. И да приемем мерки, които според мен са небалансирани и нарушават принципа на правовата държава. Да загърбим това, което е зад нас и да обърнем поглед към това, което предстои. Тоест, да помислим каква правова държава ще оставим на децата и на внуците си. И тук вече говоря като политик. Това, което ще оставим на следващото правителство и на следващото парламентарно мнозинство. Правителство и парламентарно мнозинство, което може би няма да спазват принципа на правовата държава за в бъдеще. Не по същия начин, по който го правят вашите правителства у вас днес. Това е едно от опасенията, е, които стоят в центъра на моите изказвания. Не трябва да се накърнява социалната кохезия. Не трябва по различни сериозни причини определени хора да се превръщат в е, мишени на службите за борба с тероризма. Хора или групи, е, които поради своя происход или своите мисли могат да се превърнат в такива. Да внимаваме, да не създаваме инструменти, които ако попаднат в лоши ръце, могат действително да подкопаят свободите. Това е първият ми отговор към госпожа Киничи. Вярно е, че ако погледнем нещата хронологично, в исторически план, нещата вече не са такива, каквито са. Но пък трябва да действаме и да мислим как сега от тук ще отскочим към бъдещето, какво ще оставим на следващите поколения. Аз разбира се съм от тези, които смятат, че някой ден ще изкореним тази заплаха и че няма да се събуждаме всяка сутрин с мисълта, че може да станем жертва на атентат на всеки ъгъл. Та от тази гледна точка бих искал да отговоря и на втория ви въпрос. В същия този контекст е важно да обърнем внимание на жертвите. Не само да почитаме памета на загиналите, да изразяваме съчувствие към жертвите на загиналите. Нека да гледаме на тях като на лица, които са способни да преминат към един следващ етап. Ако третираме жертвите както трябва, ако ги третираме добре, тези, ако тези хора могат да се интегрират отново в обществото, ако имат възможност да се реализират професионално, да продължат нормалния си живот, въпреки нанесената травма, въпреки е, траура, за който говорихте, уважаема госпожо то тогава смятам, че по този начин ще създадем една човешка основа, която да позволи тези жертви да преминат към следващия етап. А именно всички ние ще излезем от синдрома на 11 септември и ще се запътим към едно ново състояние на законодателството. И ние направихме скромни предложения в тази насока и които отразяват това, което ви казах. Тези въпроси занимават всеки го във всяка една държава. Трябва да помислим. Трябва ли да създадем такъв статут на жертва и да създадем специфичен такъв или пък напротив. Към жертвите не трябва ли да прилагаме обичайното законодателство, но просто с малко повече състрадание? Има адвокати, които твърдят, че в нормативни уредби като френската съществуват съответните разпоредби, не трябва да се приемат допълнителни такива за жертвите. Други пък казват, за да получат политическо признание, че трябва да имаме специално отношение към жертвите. Ние избрахме по-скоро тази възможност да създадем специален статут на жертвите. В документа от 30 юни 2017 година правиме конкретно предложение в този дух. В заключение, мисля, че важно не да забием носа в кормилото, а високо да вдигнем глава и да вървим напред към демокрацията. Merci beaucoup, euh, Благодаря на Жак Тубон за това, че беше наш гост днес. Благодаря за силните думи, за смелостта. Благодаря и а, на колегите. Те знаеха, че тук ще говорим най-вече за случващото се във Франция. Да, нищо няма да бъде каквото вече беше, но това е смисълът на нашата специализирана комисия. Да се опитаме е, да продължим напред. да продължим отново напред, въпреки трудностите, въпреки правните трудности, въпреки разпределението, разделението на властите. Това очакват европейските граждани от нас – европейски отговор по отношение на добрите практики, на примерите, на жертвите, на баланса в демократичното общество. Така че благодаря за отговорите, за коментарите, които ни предоставихте, защото те дадоха храна за размисъл на нашата комисия. Искрено бих искала да благодаря господин Обудсмана. Госпожо председател, аз дойдох тук с три сътруднички. Оставаме на ваше разположение. Ако имате нужда от допълнителна информация или от някой конкретен документ, моля обърнете се към нас чрез комисията или лично. Благодаря ви за предложението. Аз не се осмелих да цитирам колегите ви. Notre, j'allais dire, notre Клодин Жакоб. Клодин Жакоб и другите ви две сътруднички. Тя натрупа голям опит тук в Европейския парламент. Благодаря на вас и на екипа ви. Това беше изключително важно първо заседание за тази година. За нас беше удоволствие да ни гостувате. Да напомня на колегите, че следващото заседание на групата ще се проведе в понеделник 22 януари от 3 часа до 6.30 и на 23 януари от 9 до 12.30 в Брюксел. Благодаря ви. Приятна вечер на всички.